Ladies and gentlemen, after this very nice video, I have the... Уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам тук в Европейския парламент от името на председателя на Европейския парламент, господин Таяни, който ще ни приветства лично по-късно. Много се радвам да открия тази конференция на високо ниво. Преводът се извършва на 23 езика така че може да слушате и да се изказвате народния си език. И както много често в Европейския парламент, постигнахме равенство между половете в президиума. Председателят на Европейския парламент Яни заедно с съответните комисии в Европейския парламент са организатори на тази конференция в сътрудничество с Европейската комисия – Генерална дирекция морска политика. Приветствам тук двамата комисари, господин Кармен Вела и Карлос Моедеш, които ще присъстват с нас при откриването. Също времено много се радвам, че тук сред нас в президиума са представители на младото поколение. Имаме двама в президиума и много млади хора също така в самата зала. Приветствам също така учениците, учителите от европейските училища в Брюксел. Приветстваме ви, добре дошли, казваме на младите хора. This really shows that oceans and climate Знаем, че състоянието на океаните и като цяло на, природата и на климата са в центъра на вниманието на младите хора. И това е прекрасно. Разбира се, има много проблеми, които не можем да разгледаме, камо ли да решим в рамките на половин ден. Обаче ще направим каквото можем. Имаме най-различни оратори, които се занимават с опазването на околната среда от гледна точка на економиката, науката. Също така имаме представители на гражданското общество бих искала специално да приветствам госпожа Мария Даманахия, която беше комисар, отговарящ за рибната политика в Европейската комисия. Това е жената, която отговаря за провеждането на реформа в общата политика в областта на рибарството ще обсъдим най-различни теми в тематичните ни дискусии. Сред тях е устойчивата синя економика. И там имаме представители и на някои нововъзникващи сектори, като добиване енергия от океана и производство на белтечени от водорасли. Ние ще изслушаме кратки изявления. Уважаеми приятели, нямаме време за истинска пауза, но може би, ако намерите няколко минути, моля, вижте прекрасните изложби, които се намират от двете страни на пленарната зала. Вие ще видите, че програмата Коперник има силно измерение по света на моретата. И също така ще видите друга изложба, посветена на моретата. И също така ще може да се срещнете с младите експерти, които а, и вие ще чуете тяхно ясно послание, че проблемът на океания трябва да се обсъжда на улиците. Така че ние виждаме, че все повече стават важни проблемите, свързани с океаните и моретата, не на последно място и замърсяването им с пластмасови отпадъци. Видяхме големи инициативи, също така по-древномащабни инициативи, например почистване на бреговете, организирано от неправителствените организации. Според мен най-добре да се създаде специална комисия в Европейския парламент, която се занимава с всички въпроси, свързани с моретата. Това е една от моите мечти. И всъщност тази наша конференция стъпка в тази посока. Ние имаме една междудисциплинарна група, която се занимава с крайбрежните зони. И това стана платформа за обсъждане въпросите, свързани с морето това беше един форум, който обединява учените, експертите в различни области, представителите на гражданското общество, политиците, така както го правим днес. Ние знаем, че 70% от повърхността на Земята е покрита с вода. Океаните са от жизнено важно значение. Те ни осигуряват вода и също така кислорода. Също така океаните също така предоставят храна, енергия и много други ресурси, необходими за хората, включително океаните са и място за транспортиране на хора и стоки. Това е, е нещо, което е важно и за нас, европейците. Европа е свързана неразривно с океаните и моретата. Например, нашата брегова ивица е 7 пъти по-дълга, отколкото тази на САЩ. Е, e и Европейският съюз е водещ в изследванията, посветени на морето и ресурсите в морето. Но имаме нужда не само от повече научно-изследователска дейност. Трябва да знаем повече и за дълбоководната околна среда. Трябва да извършваме по повече и по-новаторски изследвания. Трябва да обвържем науката с всекидневието на хората. Е, в Европейския парламент настояваме като пилотен проект да се започна дейност, която ние наричаме грамотност за моретата. Знаем, че ЮНЕСКО подготвя 10 годишнина, която ще бъде посветена на моретата и океаните. Европейската морска политика има дълга традиция. Европейския парламент, Европейската комисия обсъждат съвместно синята економика, морското териално и пространствено планиране, общата политика в областта на рибарството. Например, наскоро приехме директива за пластмасите с еднократна употреба. Всичко това е пряко свързано с моретата и трите институции, Европейския парламент, съвета и Европейската комисия, комисия и съветът е тук представен. До мен е представителката на съвета. И сега трябва, след като вече е прието законодателство на нивото на Европейския съюз, остава добре то да бъде изпълнено от държавите членки, което не винаги е, е лесно, както знаем. Младите хора се насочват все повече към професии, които са свързани с моретата и океаните, синята економика. Те участват в различни инициативи, например, маршове за климата. Също така има млади иноватори, които предлагат интересни проекти. Всичко това е много обещаващо. Трябва да се опираме върху това, което вече сме постигнали. Обедена съм, трябват ни чисти океани и това трябва да бъде включено като приоритет в следващото издание на програмата Хоризонт Европа. И сега организираме този дебат за бъдещето на нашата планета в навечерят на изборите – ние знаем, че океаните нямат граници, нямат избирателни райони. Но аз мисля, че ще съгласите с мен и господин Кармено Вела ще съгласи с мен. Той сега вече комисар, който отговаря по морската, за морската политика на Европейския съюз. Благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги, господин комисар, бивши комисари, държавен секретар, дами и господа. На първо място, сърдечно ви благодаря, че сме се събрали днес, за да обсъдим бъдещето на нашата синя планета. Както много европейци, и аз буквално израснах край морето. Най-скъпите ми спомени са свързани с а, лятото през детството ми чудесни спомени за времето прекарано на брега. За съжаление, не може да се каже същото за океана. През годините аз наблюдавах как натиска върху местните ресурси се увеличава Разговарям с рибари и те се оплакват, че рибата намалява. Като резултат от изменението на климата, свръхриболова, замърсяването, всичко това има своята цена. И то се случва и днес. Ето защо ние си даваме сметка, че зеленото и синьото трябва да вървят ръка за ръка. Откакто поех този пост преди около 5 години, работя опорито, за да излъча това послание. Трябва да работим в коалиция, за да защитим нашите морета и океани, както у дома, така и в чужбина. Необходима е коалиция от а, лидери, от стопанските среди, младите хора, които са загрижени за своето бъдеще и които някой ден ще наследят тази синя планета от нас. Ето защо се радвам, че днес залата е пълна което говори за по-добрата по-доброто осъзнаване на ролята на моретата за нашия климат и економика, а също и за нашето собствено оцеляване. Горд съм също и с постиженията на Европейския съюз през последните 5 години. Първо, нашите правила ограничават еднократната пластмаса. Имаме ясни цели за рециклиране и в тази сфера Европейския съюз е на първо място – по справяне с отпадъците. Заделили сме повече от 10% от нашата флота, които имат достъп до защитени зони. Всичко това допринася за постигане на добър екологичен статус на нашите океани. Имаме и рамковата директива за морския статус – на следващо място настояваме за устойчив риболов и това дава плодове вече в много европейски страни. Рибарската дейност е в много добро състояние. Рибните запаси а, са постигнали устойчивост и са на ниво 59%, приръст от 53%. На четвърто място Определили сме новите сектори, които имат значение за морето. Например, енергия от морето, финансирането за морския сектор. Предстои и стартирането на стопански инициативи. Имаме платформа за сини инвестиции, която ще стартираме към края на годината. Накрая, през последните две години, инвестираме повече от 500 милиона за научно-изследователска дейност по моретата. Например, разглеждаме опасността от пластмасовите микрочастици, опасност не само за флората и фауната, но и за човешкото здраве. След малко ще чуем повече от колегата Карлос. Нашата амбиция не се ограничава единствено до европейските брегове. Готови сме да поемем отговорността в световен план – с удоволствие съобщавам, че а, наскоро излезе нашия доклад за напредъка по това, което сме направили за подобряване на управлението на океаните. В този доклад очертаваме нашите постижения, откакто поехме и приехме новата програма а, от 2016. В нея се съдържат 50 дейности, които предполагат международно сътрудничество. С тази програма се утвърждава международната репутация на Европа като надежден партньор и водеща сила, която предоставя техническа помощ за устойчиво управление на моретата и растеж. Например, заделили сме около 600 милиона евро за подкрепа на устойчиви рибарски дейности и аквакултура за изчистване на морските пътища, подобряване на инфраструктурата и морската сигурност в партньорски страни. Подпомагаме реформите в други държави за засилване борбата с незаконния риболов и за по-ефективна борба чрез системите за жълта, зелена и червена карта. Имаме партньорства с Канада и Китай, например. Сключихме а, ново споразумение за Северния ледовит океан за предотвратяване на незаконен риболов а, в тази зона. Борим се за устойчиви сини а, зони, не само по европейските брегове, но и в а, световен план. Това е важна инициатива за а, устойчиво финансиране. Скъпи колеги, дами и господа, преди изборите през 2012 съм убеден, че трябва да покажем на европейските граждани какво прави Европейския съюз за тях, за техните общности и бъдещи. Океанът е най-добрата отправна точка. В крайна сметка, както казва президента Юнкер, трябва да действаме с размах в по-големите проблеми. Нека да предадем това послание за начина по който Европейския съюз отстоява здравословната морска среда и се бори за нашите брегове в името на нашата синя планета и нашето бъдеще. Благодаря ви! Thank you very much. Много благодаря, Кармено. И сега давам думата на съвета. Знаете, че в Европейския съюз има три институции парламент, Европейската комисия и Европейския съвет. В момента Румъния председателства Европейския съвет. Наш гост е Ариана Петко. Тя е държавен секретар и министр на водите и горите в Румъния. Сега смятам, че повечето от вас ще имат нужда от превод, защото Ариана ще говори на румънски. Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин госпожо председател, уважаеми господа комисари, дами и господа, скъпи гости! На първо място искам да благодаря на Европейския парламент и Европейската комисия за организирането на тази конференция на високо ниво. Тя е изключително важна в контекста на опитите на Европейския съюз да подобри положението на световно ниво с океаните. Знаете, че много дейности зависят от европейските мерки. Морската екосистема е голяма част от е, екосистемите на нашата планета. Те са източник на вода, е, храна и други ресурси за човечеството. По този начин, чрез създаването на устойчива заетост може да се премахне бедността. Океаните регулират климата на планетата. Ако всички ние се стремим към по-добро бъдеще, трябва да разберем идеята за устойчиви океани. Наше задължение е да спрем разрушаването на океанската среда трябва да направим основна част от нашите политики защитата на океаните. Румъния е убедена, че мерки за защита са изключително важни. За нас Черноморието не е само източник на ресурси, а и много ценна екосистема. То има ограничена връзка с Световния океан – и за това е още по-изложен на въздействието от човешката дейност. Е, милиони хора живеят по Черноморското крайбрежие. И за това за нас мерките за устойчив е, риболов и е, рибарско дело са много важни. Стремим се крайбрежните региони да извършват устойчиви дейности и по този начин да гарантират бъдещето си. Не можем да защитим океаните и водите без регионалния подход и без сътрудничество в рамките на Конвенцията за Черноморието против замърсяването. Ние сме страна по тази конвенция. Искам да подчертая, че морските отпадъци са сред най-големите проблеми, с които се сблъскваме в усилията си да опазим морската среда. Пластмасите и пластмасовите микрочастици са сред основните замърсявания на морската среда. Отпадъците, както на сушата, така и на морето, се управляват по много лош начин. Този проблем не се спира пред границите. Морските региони имат много различни характеристики и за да се справим с проблема, трябва да координираме дейностите си както на регионално, така и на глобално ниво. Регионалните морски конвенции са много важни за координирането на дейностите в морските океански е, среди. Ние предприемаме мерки за борба с, е, отпадъците. Има 6 държави, които участват в Конвенцията за опазване на Черноморието. И ние сме предприели различни дейности. Има, например, е, процес на сертифициране, за операторите, които събират и обезопасяват отпадъци. Пластмасови отпадъци няма да бъдат складирани или изгаряни, ще бъдат рециклирани. Съсредоточаваме усилията си върху предотвратяване на замърсяването, както и доброто управление на отпадъците. В тази посока ние подкрепяме партньорства и стимулираме разумното потребителско отношение. Опитваме се да се справим с този феномен на глобалното замърсяване с пластмаси. Той ще бъде на дневния ред на неформалният съвет на министрите на 20-21 май в Букурещ. Управлението на отпадъците и а, дейностите по крайбрежието са тема на много международни конференции и кампании за повишаване на осведомеността. Климатичните изменения също са допълнителен проблем за крайбрежните ивици. В Румъния има специален план за Черноморското крайбрежие. Предложили сме мерки за спиране на ерозията на крайбрежната ивица и управление на имотите по крайбрежието. В Румъния се намира и делтата на река Дунав. Тук също имаме стратегическа програма за управление на тази зона. Когато говорим за управлението на Дунав, ние се стремим да намалим замърсяването както на реката, така и на водите на Черно море. Ние се стремим към развиване на регионално сътрудничество и партньорство. Опитваме се по този начин да оптимизираме а, управлението а, въз основа на а, стратегията за морската среда. Всички бъдещи политики трябва да отчетат морската среда, за да може всички економически и социални политики да бъдат устойчиви и да спомогнат за приспособяването на хората към а, измененията на климата и да постигнат устойчиво управление на крайбрежията и морската среда. За да постигнем нашите цели за по-устойчиви е, океани и за по-устойчиво използване на морските ресурси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, Адриана. Аз мисля си, че това звучи много обещаващо. Поздравявам ви. Мисля си, че всичко, което ще направите, ще бъде добре за океаните и по-специално Черно море. Следващият ни оратор е Комисарът Карлос Моеда ще отговаря за научно-изследователската, научно-развойната дейност и иновациите. И в момента 5 милиарда са заделените средства за тази дейност, но мисля си, че е добре да има повече средства. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, обръщам се и към предишната ми колега, госпожа Даманаки. Аз седя там, къд... седя в кабинета, в който преди вие работехте. Виждам много млади хора в аудиторията и се обръщам към младите хора. Мисля си, че вашето поколение, младите хора, има такъв късмет. Вие сте поколението, което ще види прекрасни неща, дължащи се на науката и технологията. Вие ще може да бъдете излекувани от болести, които за момента не са лечими. Вие ще видите огромен напредък и в компютърни технологии, но също така пред вас има много големи предизвикателства и в момента обсъждаме едно от най-големите предизвикателства пред вас. Мислех си за това как ще говоря с вас и как ще ви кажа, че след пет години работа като комисар, след като съм се срещал с министър-председатели, президенти, министри и други важни хора, и след пет години, още пет години, хората ще спомнят не за тези хора, а хора като вас. И един от хората, които ме вдъхновиха, е един много млад човек – Неговото име е Боен Слайд. Той е холандец. И когато той е бил на 16 години, представете си, на 16 години той пътува. Той е пътувал до бреговете на Средиземно море и видял много пластмаса, пластмасови отпадъци. Той беше ужасен. Той разбра, че нещо трябва да се направи. И това е разликата между вашето поколение и моето поколение. Разликата е, че вашето поколение го прави. Вашето поколение разбира своята роля. И това не е само да следвате, да е, получите работа, а да променяте нещата. Историята на вашето поколение, историята на едно младо момче на 16 години, което си казва, трябва нещо да се направи, трябва да се почистят океани. И има хора, които му казват, но има технологии за това, има технологии за почистване на океанията. Но този човек, това младо момче им каза, не, не, трябва да се намери нова технология. И той изобрети технология, която използва теченията в морето и океаните, за да може пластмасовите отпадъци да бъдат премествани, да бъдат събирани по-лесно. Той успява в своята идея. Разбира се, имаше много скептицизъм от страна на други. Той сами имаше съмнение. Но мисля си, че тази история е много важна. Мисля си, че е много важно, че той си постави за цел да говори за този проблем и да го реши. И по този начин той накара всички да говорят за това. Когато гледаме назад, например, преди 15 години започнахме да осъзнаваме какъв е мащаба на проблема с изменението в климата. И сега, когато разглеждаме пластмасовите отпадъци в океаните, ние разбираме, че може би сме изостанали с 15-20 години. 8 милиона пластмаси изхвърляме всяка година в моретата. Но моите баби и дядовци са живели във времена, когато изобщо не е имало пластмаса. Така че сега има поколение хора, които дори не знаят, че някога се е живело без пластмаса. И сега се изхвърлят 8 милиона тона пластмаси в моретата. Това е равнозначно на това всеки един човек от човечество да изхвърля пет огромни турби пластмаси в морето. И наистина беше много важно, че хората се замисляха върху този проблем. И това е заслуга на вашето поколение. С децата ми. Тук в парламента ние често говорим за това как може да бъдат защитени данните на хората. Например, моите деца не разбираха защо е необходимо да се защитава данните. Но в един момент едно от децата ми се върна от училище и каза, татко, в YouTube има един човек, който казва, че Европейския съюз иска да събрани интернет. Просто разбрах, че децата имат по-добра комуникация с хората, които качват клипове в YouTube, повече отколкото с много други хора. Така че, когато разглеждам моята професионална сфера, разглеждам този опит с комуникацията и казвам, нека да направим това на европейско ниво. И за това създадохме тази идея за цели и задачи за Европа и мисля си, че една от тези цели и задачи трябва да бъдат океаните. И не можем тук само да кажем, а нека да наливаме пари в този проблем. Не, ние трябва да направим нещо, което е конкретно за хората. Трябва да обвържем дейността с конкретни показатели, с конкретни числа. И както каза колегата ми Кармено, трябва да мислим също така как да общуваме с хората, как да общуваме с вас, с вашето поколение. Имаме нужда от вашата помощ, за да променим нашия начин за общуване. И наистина предстоят ни много важни времена, предстоят европейски избори. И ние виждаме, че светът се е променил толкова много, когато започнах работа тук през 2014 година, светът беше много по-различен. Нямахме фалшиви новини, нямаше хора, които казваха, че експертите нямат никакво значение. Нещата бяха много по-различни през 2014, отколкото сега. Това, което ще сметнат политиците за приоритет в политиката, зависи от вас. Зависи от това какво вие ще кажете на политиците, какво е важно – за вас, младите хора. Това е което виждам всеки петък от прозорците на моя кабинет. Важно е да казвате на политиците, че трябва нещо да направят. Трябва да кажете какво точно да правят, какви са технологии, кога и кой трябва всичко да прави. Защото в крайна сметка, скъпи приятели, ние зависим от океаните много повече, отколкото мислим една мъдра жена беше казала на времето, че ние хората сме морски създания. Тя каза, ние не можем да живеем без океаните. И това е, което искам да ви кажа. Това е моето послание. Ние съществуваме, ние сме тук, ние слушаме това, което ви имате да ни кажете, за да направим повече неща, да направим полезни неща, които вече направихме по време на този мандат и искам да благодаря на Кармено Вела, който оглавяваше цял тази дейност. Искам да благодаря на колегите от Европейския парламент, основно на госпожа Мейснер. И разбира се, трябва да имаме добра комуникация, добро общуване. Много ви благодаря за времето, което отделихте. Thank you very much. Много благодаря, господин комисар. Можем да усетим колко, с колко страст вие защитавате океаните. Още няколко думи за равнопоставеността на половете. Искам да спомена още веднъж госпожа Марце, Марчела. Тя е архитект гмурка и е забелязала, че има изключително много отпадъци в водата и е решила да се бори с това замърсяване. Нената идея е, че микрочастиците са леки и плуват свободно във водата, но тези частици могат да бъдат и потопени ако се спрат теченията с специални прегради, които филтрират микрочастиците. Тази идея е обещаваща, ако има повече хора като Марчела Ханш и нейните приятели, ще бъде добре за бъдещето на океаните. Разбира се, комисията и парламента са важни, но обществото е също много важно. Сега давам думата на Женвиев Понс. Тя е първият представител на обществеността. Тя е директор на института Жак Делор в Брюксел. Много благодаря. Гезине, благодаря на Кармено за поканата да участвам в това събитие. Много се радвам, че младеща е толкова добре представена тук. За мен е голяма привилегия да говоря на тази конференция. Аз мятам, че сме тук тъкмо на време, само дни след като милион и половина млади хора излязоха по улиците на планетата, за да искат действие а, за околната среда. Действително трябва да действаме. Има достатъчно ангажименти, декларации, споразумения за десетилетия работа наред. Океанът е здравето на нашата планета и неговия климат. Той е източник на живота на тази планета. Всеки втори дъх се дължи на океаните. Милиарди хора зависят от океана в своето ежедневие. Така че неговото опазване е а, жизнено важно. Ако океанът отговаря за здравето на планетата, то Антарктическият океан е сърцето. Мощното течение около полюсите се завихря около Антарктика и помпа богати на хранителни вещества води в Световния океан морското биоразнообразие ни осигурява храна, кислород и ни вдъхновява. Откакто се помня, аз съм свързана с океана. Прекарах детството си на крайбрежието на Тунис моите най-ранни спомени са свързани с времето прекарани на морския бряг. От тогава съм гомуркала на много места по света. От една страна възхитена от разнообразието на морския свят, в същото време дълбоко загрижена за разграждането на морската среда в моята държава, където костенурки умират, защото погъщат пластмаса, а също така и от умирането на кораловите рифове, където биоразнообразието стремително намалява. Докато оглавявах Европейския офис на ВВФ, аз взех решение да засилим действията си в защита на океаните – и когато наскоро ме поканиха да участвам в група от е, инфлуенсъри на високо ниво в защита на Арктическия океан, аз не се колебах. Нашата група се казва Антарктика 2020 година. Ние сме група от 8 е, души от цял свят и целта ни е да защитим Антарктическия океан. Антарктическият океан е изключително богат на биоразнообразие. Тюлени, пингвини, китове се хранят и живеят в тези води. Хиляди учени изучават тази среда. През 1959 година на вълната на студената война Имаше държави, които решиха, че ще защитават Антарктика, което означава, че опазването на околната среда преминава и преодолява всички политики. И това решиха да направят и се ангажираха да направят 25 члена на Комисията за опазване на живите ресурси на Антарктика. Това може да се направи най-добре чрез изграждането на защитени зони в Антарктика. По начина по който призовават младите хора това да се направи. Ние искаме да се направят такива защитени зони в източна Антарктида и в Уедълско море. Предложението за защитена зона в източна Антарктика е за зона от над 1 милион квадратни километра. То беше направено като предложение в 2011 година от Франция но ние трябва да се забързаме в нашите действия. Не е лесно да се защити Антарктическия океан. Не защото ни липсва технологии или средства, а защото геополитиката трябва да отстъпи на заден план. През 2015 година Барак Обама показа, че защитата на Антарктическия океан е трудна, но можем да се справим. Той говори със своя колега Кси Джинпинг и спечели Китай като поддръжник за създаването на защитена зона в морето на Рос в Антарктическия океан. На следващата година с подкрепата на Русия беше постигнат консенсус за създаването на най-голямата защитена зона в моретата до сега. Кармен Новела, Федерика Могерини и Доналд Туск се ангажираха в защитата на Антарктическия океан. А, сега очакваме посещение на Кси Джинпинг в е, Европа. Той ще бъде в, в Монако, след това в Париж, може би ще дойде и в Брюксел. И моето послание днес от името на групата Антарктика 2020 година. Посланието на младите хора днес, които стъчкуват е действайте в защита на климата и а, за опазване на биоразнообразието. И за това нека да защитим Антарктическия океан. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, Жанвиев. Мисля, че всички трябва да положим най-добри усилия за тази защита. И така, Скъпи приятели, в програмата пише, че трябва да а, говори Даниела Фернандес, но тя има проблеми с визата. А, днес а, Ниле Ван Хойген а, ще а, говори а, вместо него. Той е а, делегат за ОНЕ и ще говори от името на а, Фламандския младежки съвет. Също така ще чуем изказване и от Себастиен от Франкофонския младежки съвет. Не е ли? кратко. Уважаеми дами и господа, благодаря ви. Ние представляваме Белгийски младежки съюз. Говорим за тема, която е ключово значение – и засяга нашето бъдеще. Миналата седмица повече от милион млади хора излязоха по улиците в целия свят, за да поискат действие по климата. Тук става дума не само за децата от новото поколение, но и за нас, за нашето бъдеще, за нашето здраве, което е неизменно свързано с околната среда. Глобалното затопляне, състоянието на климата е застрашено. Морската флора и фауна умира, застрашено от нашите практики. До края на века ще има повишение с 5 градуса на температурата, ако не спрем тези практики. Трябва да се направим нещо, за да съхрани нашата цивилизация. До 2100 година повече от половината океани ще имат по-различен цвят от този, който е днес. Представете ли си нашата синя планета няма да, бож, да бъде, няма да може да се разпознае по нейния цвят. Морското дъно се влушава, а, губим и коралите. Последният доклад на Международния панел казва, че повишението от 1,5 градуса ще доведе до загуба на 90% от кораловите рифове. В същото време морските субсидии в държавите ОИСР имат огромно значение. Европейския е, съюз е, трябва да поеме отговорност за загубите и достъпа до вода, както и забраната на глифозата. Стигам до въпроса, е, може ли да останем бездействени? Предприемат се инициативи, но ние не можем, това няма да ни предпази от катастрофата, която, е, която предстои. Необходима е дълбока промяна на практика, за да се разгърне потенциала на морските дейности. Трябва да се въздържаме от дейности, които са пагубни за околната среда и желаем всички вие да се ангажирате. Океаните са новото Елдорадо. Те са източник на енергия, минерали и туризъм. Но в същото време споделяме и обкръжаваща среда и за други живи същества. Защитата на екосистемите е силно средство, което може да ни помогне в борбата за опазване на околната среда, хората и стопанската дейност. Така че, моля ви, погледнете сериозно на това. Приканваме ви да въведете нови правила – и нова стратегия за борба с пластмасите в защита на морските зони. But this and global глобалното управление на океаните няма да е достатъчно. Борбата с изменението в климата има отношение към борбата с бедността и неравенствата. Бихме желаяли да се предприемат структурни действия, да се преоформи живота според физическата реалност на хората, истинските потребности на хората. Нещата не се свеждат само до изчистване на океаните. Трябва да спрем тяхното запълване с отпадъци. Знаем каква е диагнозата и знаем какво е решението, но като че ли загърваме истината, има мерки, за които бихме искали да ви напомним. Трябва да говорим за пари. Крайно време е да поговорим и за данък околна среда и бюджетна справедливост. Думите не са достатъчни. Бюджетните приходи трябва да се увеличат чрез въвеждане на въглероден данък. Следващата Европейска комисия трябва да затегне борбата с неплащането на данъците и фискалния дъмпинг. Трябва да се отчитат и социалните неравенства при тези инициативи. Европейския съюз и всички негови държави членки – трябва да възприемат е, нов поглед към публичните финанси, които трябва да са обвързани с устойчивото развитие, да се инвестира там, където има значение, а не просто да се раздават субсидии и да се разходват публични средства. Имаме нужда от ново разбиране за търговията, която да подкрепя околната среда. Трябва да отместим акцента а, далеч от а, растеж, който се основава само на потребление. Слепият растеж на БВП не е достатъчен измерител на богатството. Необходими са нови правила и организации, които отчитат безпокойството за околната среда. Знаем, че Европейския съюз е предприел малки крачки, като например предложението да се увеличат разходите за инвестиции в климата с 25%. Но определено това няма да е достатъчно. Ако не се увеличи усилието за смекчаване на ефекта от климата, ще се застраши климатичния преход. Вече няколко седмици младите хора по света заявяват, че имаме нужда от смяна на системата. Освен тези тези призиви имаме нужда и от постигане на равнопоставеност на всички нива. Научните проучвания, техническите решения и критичната маса вече са достигнати. Следващата стъпка предполага политически кураж. Сега е най-подходящия момент това да се предприеме. Обществото е готово за подкрепа и нашето послание вече се излъчва. Имате възможност да изберете на коя страна в историята ще бъдете. Подаваме ръка за да осигурим подкрепа на нашето поколение и следващото поколение. Бъдете част от тази промяна. Благодаря. Well, Niela, Sebastian, I think everybody listened very carefully to what you said and was, it was... Мисля си, че всички много внимателно ви слушаха и наистина се вслушахме в това, което казвате. Да, разбира се, много е трудно човека да провежда политика, така че да обвързана на реалността, но ние правим всичко и така приключваме с тържественото кливане. Ще имаме групова снимка, така че ние, които а, сме в президиума, ще отидем в дъното на залата, всички ще станат и ще бъде направена снимка. Има някои промени в състава на първата тематична дискусия. Очаквахме председателство ще бъде господин Ален Кадек, но неговия полет от Париж се забавя, затова Габриел Мато от Испания ще бъде председател. Така че ще помоля водещите на първата тематична дискусия, дойдат в президиума и така ние слизаме долу, надолу, ние се обръщаме с гръб към вас, вие всички ставате и ще има човек, който ще направи прекрасна снимка.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 ден на всички. Добре дошли в Европейския парламент. Ще ви помоля да си сложите слушалките по две основни причини. Сложихте ли си вече слушалките? Добре. Първата причина е, че сред 500-те милиона души, които говорят е испанци, не мога да не се възползвам от възможността да говоря на испански. А второ, защото имаме най-добрите преводачи в света. И също така трябва да се възползваме. Благодарности към всички. Ми колега Мейснер, я... Колегата Мейснер вече предаде извиненията на господин Кадек, защото не може да присъства. Искам да кажа, че не съжалявам за това. А защо? Защото мога аз сега да бъда председателстваш на тази прекрасна тематична дискусия. И сега съвсем сериозно, разбира се, липсва ни Ален, но като председател на тази тематична дискусия приветствам всичките участници, всички експерти, представители на европейските институции, разбира се, моите колеги от Европейския парламент. И тъй като не предвиждах това изказване, ще бъда аз, както казах, водещи, ще направим нещо като уводно слово. Знаете, че 75 процента от повърхността на водата, покрита с вода и от тях основният дял се пада на океаните и моретата. Над 70% от повърхността на Земята е покрита с тях. Те са абсолютно необходими за живота на човешкия род. Европа има най-голяма територия на морето и океани в света, включително и най-удалечените райони, например Канарските острови, от които съм аз. И за това Европейския съюз има всички основания да поеме водеща роля при опазване на моретата, океаните и управление на сектора на рибарството. Но какво означава доброто управление на океаните? Какво се подразбира по това? Бих искал да нахвърлям нещо като десете заповеди на доброто управление на океаните. Първо, трябва да се подчертай, че доброто управление преди всичко означава сътрудничество на всичките заинтересовани страни, всички субекти на всички нива. Риболова няма граници. Това признава и общата политика в областта на риборството. Освен това, трансграничното измерение на океаните означава, че е необходимо сътрудничество между различните субекти, които участват в управлението. Правителствата, институциите на всички нива, от най-високото международно ниво до най-низкото ниво на регионите и общините. Освен това, голяма отговорност се пада на економическите субекти, оператори. Това е втория ми принцип. Много е важно да изслушваме неправителствените организации, учените, целия сектор. Трябва операторите да могат да работят, защото ако искаме да напредваме, трябва да създаваме законодателство не за онези, които работят в сектора на морето, океаните, а трябва да го правим заедно с тях. Третия аспект е свързан с необходимостта да използваме по-простички думи, да не бъдем демагози, но да говорим по привлекателен начин. Когато говорим за различни термини, като задължението за разтоварване на суша и т.н. Трябва да помислим също така за това как да разясняваме на хората чрез разяснителни кампании какво означават тези термини. Разбира се, тук трябва много да внимаваме, трябва да го правим с уважение и разбира се, трябва да бъдем сериозни, да се опираме върху становищата на учените и да избягваме демагогията, която само разрушава всичко. Това е свързано с четвърта точка – защитените морски територии. Те са панацея ли? Какво те са? Една химера? Какво са те? Тези зони. Тези защитени морски зони могат да имат и имат значителна полза от гледна точка на опазването на околната среда и са важен инструмент за управление на риболова и защита на околната среда в морето, океаните, но те не са само цел. Петото е да избягваме да впечатляваме с свръхосложнени термини, които са трудни за разбиране и особено много трудни за реализиране. Например, говоря за, например, съкръщението на английския меслай, максимален устойчив улов. За това много често говорят институциите, економическите субекти, учените, всички, които се занимават с практическото измерение за това. Но мисля си, че повечето хора се затрудняват с това, как да разбират тези термини и как да ги прилагат на практика. За това трябва винаги да си поставим реалистични, постижими цели и да използвам и също така има още един важен принцип. Всички решения в, за управлението на ресурсите трябва да се взимат от експертите във всички сфери. Това е много добра идея да обединим експертите в областта на екологията и биологията. Много е важно те да участват в оформянето на решението и да участват в взимането на решението при управлението на риболова. Важно е да се използват вече наличните инструменти. Важно е да се засилва дейността на различните споразумения, актове, инструменти, разработени и прияти на регионално и международно ниво. Имаме нужда от един простичък въпрос. Как по-добре да прилагаме законодателството? Много често нямаме нужда от ново законодателство, по-доброто му прилагане. Също въжи и за рибарството. Трябва да гарантираме необходимите условия за цялата риболовна флота на Европейския съюз. И това също така за мен е важно, за да можем да поддържаме високите екологични стандарти на Европейския съюз. Трябва да има основания за нас да бъдем унези, които гарантират качеството и съобразец в света. Европа трябва да бъде водеща на международните форуми, на глобалната арена, така че всички, които работят с моретата, използват моретата, да поемат своята отговорност и да използват по отговорен начин ресурсите. Много са предизвикателствата пред сектора на риболова. Сред тях са изменението на климата, свръхулова, незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов. През последните десетки години Европейския съюз направи важни стъпки в борбата срещу тези язви. И искам да отправя много похвални слова към Европейската комисия и Генерална дирекция, която отговаря за морската политика риболова. Важно е всички държави членки да предприемат необходимите мерки, а също така да не допускат да постъпват на нашите пазари риби уловени чрез незаконен, регулиран и недеклариран улов. Освен това трябва да зададем въпроса и за аквакултурата – Ясно е, че когато имаме постоянно нарастващо население, все по-голяма роля ще има и аквакултурата. Все повече моретата и океаните са засегнати от засилването на морския транспорт, от замърсяването на морската среда, изменението в климата, нарастването на населението, включително в крайбрежните зони. Затова е изключително важно – да има добро международно управление на океаните. Здравето на океаните е жизненно важно за човечеството. Трябва да обединим нашите усилия, за да управляваме, да използваме разумно ресурсите на морета и океаните и същевременно да запазим океаните чисти, продуктивни, здрави и добре защитени. Благодаря ви за вниманието. Сега бих искал да дам думата първо на представителите на Европейската комисия, която е организатор на тази конференция. Всеки от ораторите има възможност да се изказва около 4 минути. И първо давам думата на господин Мачадо, който е генерален директор в Европейската комисия и е мой добър приятел. Заповядайте. Благодаря ви. Скъпи Габриел, уважаеми членове на Европейския е, парламент, е, господин комисар Вела, дами и господа, ще започна като кажа, че за нас бе важно да бъдем съорганизатор на тази проява с Европейския парламент. Радвам се, че виждам в тази зала много млади хора и мисля, че това трябва да радва всички ни. Смятаме, че домакинството тук в Европейския парламент е прелюдия към сформиране на а, комисия в Европейския парламент по а, морските въпроси и нека това остане в ръцете на следващия парламент като решение. То ще отползва за всички ни. Бих искал да поздравя Газина Майснер, Рекардо Маршатус и други евродепутати с, техните, с тяхната дейност, свързана с повдигане на тези въпроси. Темата за океаните и моретата е от ключово значение за всички а, нас в залата, защото много от нас живеят в крайбрежни зони и въобще а, океаните са а, важни за нас, но те са под натиск, те са уязвими. Имаме нужда от по-добро стопанисване и управление на тези води. Това следва да е опасение за световната общност, нещо, което забравяме през последните години. Преди 4 години Европейската комисия потърси международни партньори и зададохме въпроси дали сегашната международна рамка по морските въпроси е достатъчно резултатна и адекватна. Почти всички запитани казаха не. Не е така. Не, е защото сега действащата законодателна рамка, която почива на конвенцията на ООН за морското право, не е правилна, а просто защото остават дефицити, липсващи международни актове или пък такива, които не са достатъчни като прилагане и резултатност. Не е достатъчна и координацията между отделните органи, създадени през годините. Единствено чрез е, е, силно международно сътрудничество ще можем да се изправим пред мащаба на този проблем и е, неговото трансгранично естество. Ще можем да се справим, ако действително всички държави си сътрудничат. Лансирахме една инициатива под егидата на комисаря Вела и върховния представител Могерина Могарини за управлението на океаните. Поставили сме си четири цели за подобряване на състоянието. Изминаха вече 4 години и комисаря Вела спомена това в своята реч. За първи път публикуваме доклад за напредъка, като сравняваме постигнатото с целите от преди 4 години. Докладът е, обществено достояние. Ще забележите, че отбелязваме напредък в няколко сектора, включително рибарството. Ще започна с едно много важно споразумение, което влезе в сила през октомври миналата години, година относно рибарството в Северния ледовит океан. В централната му зона се забранява риболова за, за 16 години. Тази забрана ще трае 16 години – и след 16 години, ако се договорят страните, ще стартира отново риболова. На следващо място работим опорито в борбата срещу незаконния риболов. Имаме достатъчно силни инструменти и се надяваме да променим поведението на много от нашите партньори и да ликвидираме феномена на незаконен улов на европейските пазари. На следващо място развиваме мрежата с споразумение за партньорство в риболова и това проистича от новата обща рибарска политика с основен акцент устойчивост и поддържане на рибните запаси. Тези нови принципи вече са въплатени в новите споразумения с Мавритания, Марокко – Гвинея Бисао. Това последно поколение споразумение включват измерението за синия растеж. На четвърто място, заедно с нашите партньори, утвърждаваме развитието на устойчива синя економика. В началото някои от ораторите споменаха това. Тук трябва да сме предпазливи обаче – синята економика следва винаги да се разглежда от гледна точка на устойчивост, за да не допуснем грешките, които допуснахме на сушата, за да укрепваме доверието в нас, трябва да печелим доверието във вътрешен план. И тук ще подчертая усилието, което полагаме заедно с държавите членки и парламента в сектора на риболова отбелязваме огромен напредък по възстановяване устойчивостта на рибните запаси на Европа. Имаме още много работа тук, но през последните години се радваме на особено устойчиви нива на рибните запаси. Виждам, че почти ми изтече времето. Ще спра до тук. Мисля, че ще имаме достатъчно време да обсъдим въпроси по-късно. Още веднъж изразявам своето удовлетворение, че участваме заедно с Европейския парламент в организирането на тази конференция. Очаквам с нетърпение дискусията. Много благодаря, Жоу. Знам, че 4 минути не са много, но за съжаление трябва да спазваме дневния ред и моля всички да се придържат към 4 минути време за изказване. А, сега давам думата на господин Кристиан Лефлер. А, той е заместник а, генерален секретар на Европейската служба за външни действия. Много благодаря, господин председател, Благодаря на Европейския парламент за организацията на това събитие. Благодаря и на всички гости. Аз съм много окоръжен че толкова много представители на европейските институции, на гражданското общество, на частния сектор, на организации от научно-развойния сектор присъстват тук. Това иллюстрира необходимостта да разгледаме по-широко проблемите, свързани с морската среда и да премахнем границите между секторите, защото имаме обща колективна отговорност да намерим решение за безопасно, сигурно, добре управлявано и чисто море. Европейският съюз подкрепя междусекторните политики и създаването на мостове между политиките. Този подход се отразява в подхода към общото управление на политиката. Този документ беше прият неодавна, следствие на действията от 2016 година. Управлението на океаните е с многостранна дейност. Трябва да запълним празнотите в законодателството, да улесним сътрудничеството и да създадем нови дейности опазването на морската среда трябва да бъде високо в приоритетите на международно ниво и на Европейския съюз. В нашите несигурни времена Европейският съюз беше надежден партньор, застъпващ а, свои твърди принципи на международно а, ниво. Ние се застъпваме е, за международен ред, е, основан на е, съблюдаване на законодателството и принципите. И принципите за устойчиво развитие са отразени във всички европейски политики, където темата за океаните също е застъпена. През последните три години ние водихме и двустранен диалог за океаните, тяхното управление с редица държави. Направихме го, защото вярваме, че сигурността на морската среда е условие за успешна политика, работни места и по-нататъчно развитие на морската среда и глобалното управление на океаните. Това ще укрепи здравето и сигурността на океаните и на морската среда. Европейският съюз помогна на много държави в борбата с незаконния улов в техни води. Работихме също така и за отстраняване на морските отпадъци. Имахме сътрудничество с държавите от АСЕАН. Също така се кооперираме с други държави за мерки за защита на Антарктика и Северния ледовит океан. Инвестирахме много в научно-изследователска и развойна дейност, като например в разработването на системи за сателитно наблюдение, по-специално Коперник. Сигурността и безопасността на морските пътища е важна а, по цял свят. Ние подкрепяме създаването на, на подобни инструменти в рамките на работата ни в ООН. Всички тези инициативи а, са част от а, дневния ред, програмата 2030 година а, на ООН. А, също така а, имаме връзка с. А, целите за устой... целта за устойчиво развитие номер 14. Можем да постигнем напредък по тази 14-та цел за устойчиво развитие, само ако работим в много посоки. А, постигането на устойчивост ще се отрази добре и на другите цели за устойчивост. Готови сме да започнем и по-амбициозни инициативи и не бягаме от нашата глобална отговорност. Искаме да запазим живота в океаните и живота на океаните, защото той е свързан с живота на хората и на общностите, които живеят близко до океаните, от тях и с тях. Става въпрос за дългосрочното здраве на нашата планета. То е неразривно свързано с здравето на морската среда. И в този дух очаквам по-нататъчни общи действия. Трябва да действаме заедно в нашето общество и в международен план. Много благодаря, Кристиян. Сега давам думата на членовете на Европейския парламент. Всеки от колегите ми има 3 минути за изказване. На... И сега давам думата на Хосе Игнасио Фария. Благодаря, господин председател, скъпи приятели Мато. Преди всичко искам да приветствам моя любим комисар Кармено Вела. Благодаря ви за цялостната дейност, която извършихте по опазване на нашите океани. Също така искам да приветства скъпата ми приятелка Пизине Майснер и иска също така да Искам също така да поздравя моя приятел Рикардо Санш е, и колегата Жоао Машадо генерален директор от Португалия, който отговаря за морско дело. Много се радвам, че той също ще работи с нас. Португалия има големи традиции в морското дело. Имаме много квалифицирани специалисти в комисията и в парламента. Продължавам на английски. Уважаеми дами и господа, всеки от вас е направил нещо е допринесъл за опазването на морската среда и постигането на цел номер 14 от целите за устойчиво развитие. Бях докладчик през 2017 година и има още няколко законодателни акта, които са финализирани съвсем наскоро. И искам да ви припомня това е синия растеж, дипломацията в областта на климата и други. Разбира се, океаните са засегнати от дейността на човека в миналото и сега, например, свръх експлуатация на живите ресурси. Не просто трябва да засилим контрола и наблюдението на учените върху риболова. Трябва риболовата да се основава не върху алчност, а върху принципите на устойчивото развитие. Ако искаме да продължат океаните да предоставят храна за европейците, трябва да направим смели стъпки. Една от тези стъпки е развитието на аквакултурата. Също така, важно е да помислим за последиците на Брексит и загуба на достъпа до атлантическите води за риболова. Бих искал да спомена също така научно-изследователската дейност и енергетиката. Инвестициите в чистата енергетика и морската енергетика трябва да бъдат засилени, както трябва да бъдат засилени инвестициите в научно-изследователската и развойна дейност, както и инвестициите като цяло в синята економика. Това ще предотврати 136 милиона тона въглероден диоксид от емитиране във въздуха всяка година. Ще бъдат създадени много нови работни места. Всички води са много уязвими поради сундиране на морското дъно с цел извличане на полезни изкопаеми. Това става още по-голям предизвикателство светлината на промяната на климата. Европейците искат да преминат към ниско въглеродна економика. Европейският съюз трябва да работи съвместно с глобалните си партньори, за да се откажем от сундирането на морското дъно и да допринесем за ниско въглеродна економика. Трябва да прекратим практиката да се изхвърлят хранителни вещества във водите. Трябва да предотвратим изхвърлянето на твърди и течни отпадъци в морската среда. Това вежи също така и за отпадъци, които съдържат вещества, които нарушават дейността на ендокринната система. В момента имаме нов регламент, който е насочен срещу предотвратяването на изхвърляне в морето на отпадъци и също така неизползвани риболовни съоръжения. Разбира се, в бъдеще ще видим доколко ефикасно е това законодателство, но в момента трябва да засилим дейността по събиране на онези отпадъци, които вече са в морето. Трябва също така да мислим за чистотата на въздуха. Как да предпазим въздуха от емисиите въглероден диоксид, сажди, оксиди на азот и други. Необходимо е да предпазим живота в океаните от различни видове замърсяване, включително и шумово замърсяване. И трябва да мислим тук за всички живи организми, от планктона до големите екземпляри на фауната в морето. Виждаме, че 25,6 милиона квадратни километра е площа на моретата и океаните, които се намират в Европа, които са европейски води. Европа трябва да води водеща роля, да, да подкрепя промените и да бъде водеща сила и образец на глобалната Аран. Искам да спомена и най-големия океан, Арк... Антарктически. Arctic is too important. Но също така и Северния ледовит океан. Това е нещо, което е важно от економическа гледна точка, но от екологична. Особено, що се отнася до транспортирането на петрол и газ и също така използването на кораби с ядрени двигатели. Трябва да започнем да държим главите си над водата. Ще завърша с това. Е, Много благодаря. Сега дам думата на госпожа Олрике Родост. Надявам се тя да се справи за 3 минути, ако е възможно. Ще се пробвам пак. Много благодаря, господин председател, скъпи колеги, скъпи гости. Световните морета не познават граници. Те ни принуждават да бъдем отворени по дух и а, да не мислим за ограничаване и за изграждане на бариери. Мерките по морските политики е, се разпростират е, от риболовството до инженерни дейности, от е, най-отдалечените региони до Арктика. Тук трябва да се работи интердисциплинарно и да си сътрудничим не само на национално ниво. Защо Европейския съюз трябва да приеме водеща роля в международната морска политика? Отговорът е прост, защото Европа притежава най-голямата морска територия в света. Загубата на биоразнообразие е, чрез отпадъците в моретата отслабва екосистемите на моретата и по този начин отслабва ролята им на регулатор на климата. В последните месеци отпадъците в моретата, слава богу, най-сетне попаднаха в медиите по време на една на посещение на делегация видях една котия с бомбони, която беше се сраснала практически с една риба. Не исках да си представя колко микрочастици пластмаса се съдържат в тази риба. А, тежките метали, като оловото в рибите, също не са повкусани. А, също така са важни емисиите от морския транспорт. А, те са видими и в провинция Шлезвик Холштайн, откъдето съм аз. В рамките на общо съобщение за международна морска политика, комисията и върховния представител се анг- ангажираха на международно ниво от а, името на Европейския съюз да предприемат действия. Това трябва да стане в рамките на Г7 и на регионалните конвенции за морските басейни. Както казах, международното координиране е от първостепенна важност, защото проблемът е глобален. И а, въпреки, че има цели за устойчиво развитие на ООН, а, решение на Г20, на Г7, програми, ОСПАР, Хелком, Барселонска конвенция и така нататък, а, от е, е, международно до национално и регионално ниво има всякакви стратегии. Въпреки това трябва да подходим глобално и е, да обединим секторите. Тази роля трябва да поеме Европейския съюз. Трябва да намерим по-добър отговор за отстраняването на отпадъците от морето. Но откъде да започнем? Поста е гигантска. Пластмасовите частици са огромни и се намират не само на повърхността, а и под повърхността и на дъното. Не можем да се справим лесно. Няма да бъде лесно, но ние всички, които сме се събрали тук, трябва да имаме една цел бъдещето на синята ни планета. Това означава да осигурим устойчивото бъдеще на моретата. Не с нови закони. Имаме вече достатъчно а с тяхното систематично прилагане. Трябва да проверяваме и да санкционираме неизпълнението. Санкциите трябва да са болезнени. Хората имат нужда от океаните, за да оцелеят. Имаме нужда от действия. Аз ще се включа с удоволствие. Благодаря. Много благодаря на Орике. Спазихте времето си за изказване. Сега искам да дам думата на нашите панелисти. След това ще имаме възможност да задаваме въпроси и да получим отговори от експертите. Всеки експерт ще получи думата за 5 минути. И ще дам думата първо на господин Стив Трент от Фундацията за справедливост в околната среда. Благодаря, добър ден, дами и господа. За мен е чест да говоря пред вас днес. Благодаря за проявения интерес. Ще съкратя моята реч, за да пестя време и ще премина направо на проблема. Синьото биещо сърце на нашата планета е в опасност. Необходимо е да се справим с проблемите чрез е, по-добро управление. Според мен има три неща, които можем да предприемем. Първо, би било непростима грешка, ако не посоча неотложната необходимост да се предприемат спешни действия по климата. Европейския съюз трябва да засили усилието си за ограничаване увеличаването на температурата до най-много 1,5 градуса. Трябва да спрем употребата на твърди изкопаеми и да преминем към а, а, економика с а, нулево съдържание на въглерод, а, защото това ще доведе до несправяне във всички сфери. На трето място, неотложната необходимост за нови мерки за опазване на живота в открито море. Да, тук сме постигнали напредък. В момента имаме защитени зони, но учените твърдят, че трябва да премирем към пълна защита на най-малкото 30% от целия океан, за да постигнем промяна. Тук трябва да действаме всички заедно Европейския съюз, парламент, комисия, държави членки и да работим по разработването на новата конвенция на ООН за нова екологична рамка за защитени морски зони в открито море. Това е шанс, който се дава веднъж на поколение за съхраняване на тези жизненно важни ресурси в името на бъдещите поколения. На последно място моя призов, призив да се постигне прозрачност при управлението на океанските ресурси. Незаконни безкруполни оператори се възползват от непрозрачността в сектора. Необходимо е да предоставим необходимите средства на изпълнителните агенции, за да знаем кой, какво и къде прави. Необходими са простички рентабилни мерки за сегашната архитектура, за да се постигне прозрачност и по-добро управление. Например, простото публикуване на ключова информация за риболовния флот и разрешителните ще има а, силен ефект по разкриване на законния риболов и това е безплатно. Също така, необходимо е да работим за глобален регистр на корабите, това е мярка по линия на Европейския съюз. Трябва да постигнем задължителен характер на един идентификационен номер на корабите при минимални разходи. И също така от ключово значение да опазим и минна, да опазим дъното на моретата от сундирането чрез налагане на санкции тъй като такава дейност представлява опасност за околната среда, човешките права и морската сигурност. Тук се налага европейски отговор. Отворените регистри трябва да поемат отговорност за вредата, която се причинява от държавите, които поддържат флаг на удобството. Ако постигнем прозрачност, ще можем да поемем водещата роля като Европейски съюз. От самото си начало съюзът е сила, която действа за добро, за да променим света. Свидетел съм на това как Европейската комисия и парламента поемат динамична лидерска роля на глобалната сцена в борбата срещу незаконния риболов. Нека запазим това темпо и да постигнем амбициите заложени по споразумението от Париж, да стигнем до нова конвенция по ОНЕ и да постигнем прозрачност, която ще укрепи всички наши усилия. Благодаря ви. Thank you very much, Steve. Благодаря, Стив. Сега ще дам думата на бивш комисар Мария Даманаки от опазване на околната среда. No. Okay. Thank you very much, Gabriel. Много благодаря, Габриел. Аз установих, че колкото повече устарявам, толкова ми е по-лесно да говоря изправено. Затова съм тук, уважаеми господин комисар Вел, уважаеми господин председател, уважаеми депутати в Европейския парламент, уважаема госпожо Майснер, благодаря за поканата. Много се радвам, че съм се върнала тук в тази сграда и че виждам, че Европейския съюз се справя толкова добре. Европейския съюз не просто е жив, но също така е силен и изпълнен с енергия, толкова колкото са и океаните. Така че мога да съм доволна и наистина съм доволна и съм радостна и мисля си, че след европейските избори ще бъдем в по-добра ситуация. Разбира се, тук не съм представител на някаква институция. Искам да кажа, че представлявам една голяма екологична организация, една от най-големите, с седалище в САЩ, опазва на околната среда. Аз съм директор за океаните и отговарям за 26 държави и много се радвам, че успях да посетя много от тях вече. Откакто напуснах Брюксел, посетих много от тези държави. И така че искам да кажа, че това, което ще кажа, е нещо, което наистина е проверено и е нещо, с което се горде. Защото наистина осъзнах, че Европейския съюз е водещ фактор – при защитата на океаните, осигуряване на тяхната устойчивост. И искам да се обърна към всички вас, особено младите хора, които са тук, че можем да се гордеем с това, което правим. Един депутат в Европейския парламент днес ми напомни, че последния път бях тук, когато имаше гласуване за новата политика в областта на рибарството, която вече е факт. Така че ние сме хора, които правим нещата. Извършваме промяна. И младите хора ни казват, направете нещо. Е, правим нещо. Направили сме нещо. И комисар Вела, както казва, правим нещо. И за това имаме напредък. И очакваме с нетърпение бъдещето. И сме оптимисти, защото Европейският съюз съществува, защото ние извършваме промяна и можем да направим повече. Имаме ли нужда да правим повече? Да. Дали океаните са застрашени? Да. И освен това има и промяна в климата. Тя промени много неща и светът се движи толкова бързо, така че всичко се е променило. Тук един от ораторите подчерта, че не можем да постигнем целта номер 14 е от целите за устойчиво развитие, ако не постигнем и другите цели. Така че Промяната в климата е важен фактор. Искам да се върна към това, което каза моят добър приятел Жоао. Имаме нужда от международно сътрудничество, за да постигнем каквото и да било. Да, Европейският съюз е много важен, но не можем да се справим самостоятелно. Океаните нямат граници. Океаните са прекалено големи за когото и да било, дори и този някой да е Европейския съюз. Така че международното сътрудничество е от жизнено важно значение. Смятам, че ако погледнем към бъдещето, мога да посоча три основни цели. За да ви оставя с три основни цели, ние ще можем да работим по тях заедно и съм убеден, че Европейската комисия, Европейския парламент, Европейският съвет, всички ще работят по това. Първо смятам, че една много важна цел е целта, която ние наричаме 30 по 30. Знаете, за това трябва да опазим 30% от океаните по 30 до годината 2300. И това е важно не само за биологичното разнообразие, но и за синята економика, защото ако океаните са в лошо здраве, не можем да имаме нито економика, нито туризъм, нито нищо. Така че здравето на океаните е наше здраве. Така че 30% от 2300 година е много важна цел. Втората цел е договора за открито море. Това вече се обсъжда в ООН. Аз работя с ООН в сегашната си роля. И Европейския съюз тук има своята роля. Европейския съюз може да бъде лидер при постигането на едно добро споразумение за откритото море, което се основава върху принципа на предпазливия подход въз основа на анализа на това, което се случва. И освен това, трябват ни пари. Някой тук спомена парите. Мисля, че тук имаше един млад човек, който спомена парите. парите са важно нещо, едва ли ви казвам нещо ново, но за да опазим океана, трябва да мислим за крайбрежните райони. И аз сега го осъзнавам, защото няма вече този силен механизъм, какви, както бяха средствата от публичния бюджет. Ние трябва да намерим да привлечем средства за опазване на океаните. Да имаме нови механизми, например. Наскоро научих, че Сейшелските острови рефинансираха своя дълг към Парижкия клуб и направиха територията около Сейшелските острови защитена територия. Също въжи и за Канкун който опазва кораловите рифове, околната среда и привлича по този начин огромни средства, които позволяват да се изплати кредитите, насочени към тази дейност. Така че знам, че сега се използват много новаторски методи в Европейската комисия, Генерална дирекция морска политика. И също така Карлос Муедеш говореше за Силвия Муеро. Тя, която живее в Штатите, беше казала веднъж, че хората са морски създания. Аз съм от Гърци. Смятам, че Платон го е казал по-добре. Той е казал, ние идваме от морето, защото ние произлизаме от морето и всички в крайна сметка, когато умрем, отиваме в морето. Така че ние сме морски създания, нека да се гордеем с това и нека да направим нещо за това. Много ви благодаря за поканата, много се гордея, че съм тук. Благодаря, Мария. Сега давам думата на господин Арни Матинсън, който е заместник генерален директор в Ао. Заповядайте. Уважаеми господин председател, госпожо Майснер, господа комисари, сегашни и бивши, господин Игнасио Фария, завинаги ще бъде любимият ми комисар. Дами и господа, скъпи гости, има четири основни теми, на които трябва да обърнем внимание, ако искаме сигурност в изхранването на човечеството. Има четири фактора, които упражняват основно въздействие. Човечеството расте. До 2050 година населението на Земята ще бъде около 10 милиарда. На второ място климатичните изменения. Отчитаме драматичният ефект, който то може да има върху океаните и общностите. На трето място биоразнообразието. То е малко по-сложно за разбиране, но ако мислим за бъдещето, е особено важно. И четвъртият фактор е замърсяването. Най-видимото замърсяване е от пластмасите и повечето от е, отпадъците идват от е, сушата. Около 10% от отпадъците са от дейности в е, океаните под формата на изоставени риболовни съоръжения. Сега работим, за да се справим с този проблем. Тези четири основни фактори са глобални е, и са свързани е, на социално и економическо ниво. Е, говоря тук за човешките права, правата на общностите. Има също така въпроси свързани с равнопоставеността на половете. Голям брой заети в преработката на морски продукти са е, младежи или жени. Нещо малко по-светско. А именно качеството на статистиката. То е в основата на всички наши решения. Третият въпрос е деликатен. Става дума за продоволствената сигурност – в тази област възникват нови и нови проблеми под различна форма. Един от тези проблеми е антимикробната резистентност. Това е един по-общ въпрос, който обаче засяга и моретата, и океаните. И разбира се, длъжен съм да упомена и четвъртия въпрос, който обхваща предходните три. Става дума за голямата разлика в развитието между развитите страни и развиващите се такива. Тези четири основни въпроса се отнасят до моретата. Изключително важен е въпросът за незаконния нерегламентиран и недеклариран улов. На него не се пада голям дял от улова в световен мащаб, но при всички положения проблемът е изключително сериозен. Ако не го решим, няма да можем да решим задоволително други проблеми. На прав път сме вече. Този вид риболов се регистрира на световно равнище. Сключено е и споразумение за четири различни действия, както упомена представителят на СВД преди малко. Тези две действия през изминалите години се ползват с доста ефикасна подкрепа от страна на Съюза, както и на отделни държави членки, като например Швеция. Много важен фактор, допринасящ за решаването на този проблем, са международните организации по рибарство и морско дело. Те работят добре, ако получават добро финансиране, но за съжаление това въжи само за малка част от тях. Необходими са промени в това отношение. Вторият въпрос са изключителните економически зони. Те, разбира се, спадат към правомощията на суверенните държави. През изминалите 25 години постигнахме напредък в това отношение, най-вече в северното полукълбо но това не въжи за Южното полукълбо. Тук нещата се развиха по по-различен начин, най-вече защото риболовният капацитет се измести от севера към юга. Положението с запасите не се подобрява, не се и влушава, но не можем <clears throat> да живеем при положение, при което една трета от запасите са обект на свръхексплоатация. Тези два въпроса, моретата и изключителните економически зони, са въпроси, по които знаем какво трябва да се направи. Просто трябва да го направим, за което са ни необходими и ресурси. Третият въпрос е по-сложен. Става дума за общностите по крайбрежните ивици и по-точно за дребния риболов, по-малките държави където се развива рибарството. 95% от занимаващите се с риболов живеят в тези зони. Около половината от улова в световен мащаб се пада на развиващите се страни. Останалата половина се пада на развитите държави. В развиващите се страни живеят 5% от рибарите, а в развитите 95%. По този въпрос трябва да се намерят решения. Работим усилено за тази цел, като се нуждаем от подкрепа, най-вече от тази на организации като Европейския съюз. Четвъртият въпрос се отнася до това откъде да си набавим необходимите доставки, тъй като в бъдеще ще нараснат потребностите. За целта трябва да се развиват аквакултурите – нараства броят на населението и потребностите му от риба не могат да бъдат задоволени само с рибарство. Необходими са и аквакултурите. Аквакултурите имат своя екологичен отпечатък, но той е по-малък от този на други системи. И ако заложим на него, ще можем да разработим системи за производство дори с много по-малък екологичен отпечатък в бъдеще, които да прераснат в устойчиви продоволствени системи в бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви и накрая господин Паскуале Легора Дефео, главен изпълнителен директор на Конатеко СПА. Имате 5 минути. Искам да благодаря най-вече на всички. Благодаря на Европейския парламент. За мен е чест днес да съм тук сред всички вас. Председател съм на Цел Конатеко СПА. Това е пристанището в Неапол. Част сме от голяма световна търговска група, която работи в държави по целия свят. Председател съм и на Конф Транспорто в регион Кампания. Това е асоциация, включваща почти всички дружества, работещи в област на сухопътната и морската логистика. Конфкомерчо е една от, едно от най-важните сдружения в Италия, което от много време вече работи за опазването на околната среда и развитието на синята економика към момента все по-голяма значимост придобива в рамките на морската економика и морския транспорт идеята за синята економика. Синята економика е световен економически модел, целящ създаването на устойчива екосистема, благодарение на преработването на материали, които към момента се разхищават. Европейският съюз заедно с други международни институции работи по определянето и регламентирането на поредица от действия, които да направят промишлеността по-екологосъобразна. Десетки са целите, предвидени до 2020. До 2020 се предвижда намаляване на използването на гориво от корабите от 3,5 на 0,5%. В миналото обаче правителствата не инвестираха достатъчно в инфраструктури, допринасящи за растежа на сектора на морския транспорт. Не инвестираха в по-малко замърсяващи технологии в областта на морския транспорт. Вместо това инвестираха в по-замърсяващия сухопътен транспорт. Днес е признато, че с оглед на устойчивото развитие пристанищата са придобиват все по-голямо значение Пример за това са, например, политиките на дружествата, насочени към енергийна ефективност. Например, използват се все по-често тъй наречените чисти горива, като, например, втечнения природен газ. Освен това, драстично намаляха и отпадъците, които се транспортират към пристанищата. Мога да ви цитирам за пример нашата компания. В тя инвестира на бордовете на корабите си съоръжения, чиято цел е да се рециклира на борда, да се рециклират на борда на корабите биологични отпадъци. Така по един економичен и устойчив начин се рециклират тези отпадъци. Освен това, се преработват и сухи отпадъци, които могат да представляват един истински природен ресурс на 100%. Използват се също така и цифрови технологии, за управлението на съоръженията. С пристанищата в тази област трябва да си взаимодейства и местната и регионална администрация. Целта е да се използват все по-ефикасни екологосъобразни съоръжения. Политиката на институциите трябва, според мен, да се провежда на две нива. Първо, изграждане на публична инфраструктура. Освен това, използването на отпадъци за производството на втечнен природен газ, интермодална свързаност с територията. Така, например, в много пристанища в Италия, макар и с известно закъснение, вече се обявиха обществени поръчки за преобразуването на отпадъци в течнен природен газ. Освен това, трябва да имаме предвид, че Икономическите оператори, работещи в морския транспорт, правят големи инвестиции. Тоест, трябва да им се предоставят стимули стимули за да инвестират в технологии, свързани с синята економика. Твърди се, че синята економика е много важна тема за европейските институции. Трябва да работим всички заедно по тази тема. Мисля, че като се има предвид историческият момент, който ще преживеем тази седмица в моята страна, че трябва да поговорим и за инициативата на Китай. Тъй наречената инициатива One Belt, One Road. През изминалите години Китай се превърна в нещо като световна фабрика. Там са ниски разходите на труд, много е ниско и качеството на продукцията. Едновременно с това Китай се възползва и от ноу-хауто и технологиите на европейските дружества. Така успя да повиши качеството на продуктите си, започна да създава повече стойност, представя технологиите и продуктите си пред света като по-качествени от тези от западния свят. През 2014 година Китай започна изключително голям по своите мащаби план – в момента в него участват само 70 държави, но в бъдеще се предвижда да бъдат включени 120 държави по света. Става дума за сухопътната връзка Silk Road и връзката по море One Belt, One Roads. Много е лесно да се досетим, че Унези държави, които са сключили споразумения с Китай, ще претърпят, ще претърпят загуби и ще се намали конкурентоспособността им. Освен това, ще трябва да обърнем внимание на това, което се случва в Гърция. Гърция предостави на Китай Пирейското пристанище, което е много важна входна точка към Средиземноморието. Някои държави, и в това няма нищо случайно, първоначално се присъединиха с ентусиазъм към този проект. Става дума за Пакистан, Сиера Леоне, Малайзия, Миянмар и Бангладеш. Но след това се отметнаха от ангажимента си, именно заради огромната задлъжнялост, която ще проистече от инфраструктурните проекти. Освен това, тези държави, след като направиха анализ разходи-ползи, се отказаха от пътя на Коприната 2.0. Според мен Европа трябва да се обединява все повече, така че да разполага с необходимия капацитет и необходимите способности, за да предприеме всички действия, необходими за решаващи битки, като тази за синята економика. Благодаря на всички изказали се. А сега въпроси и отговори. Нямаме много време, което показва колко добре председателствам тази сесия, но така или иначе ще имаме кратка възможност за въпроси и отговори. Моля, който желая да вземе думата, да си вдигне ръката. Ще ви помоля да бъдете кратки и сбити. Представете се кои сте ви и към кой е насочен въпроса ви. Ще дам думата на Питианти от Нова Мит. Добър ден на всички, най-вече на младите участници в залата. Благодаря на организаторите за това мероприятие. Аз съм бивш професор по биоинженерство и сега имам стартиращо предприятие. намалява тенденцията за използване на месо в Европа. Според едно проучване, резултатите са притеснителни за всички, а именно ние няма да запазим океаните и земята. Изчезват много видове, губи се биоразнообразие и има необратимо замърсяване с микропластмасови частици. Планетата ние от 3,8 милиарда, ние сме само от около 2 милиона на нея. И пред нас стои огромно предизвикателство и огромни задължения и най-големите възможности. Имаме шанса да бъдем запомнени като първото поколение хора, които са обърнали тенденцията към климатични промени. Сега и децата искат действия от нас. Преди да станем 10 милиарда на планетата, трябва да се финансират новаторски технологии за по-добро управление на океанските ресурси. В Европа ние признаваме таланта, творчеството и силата, за да спасим океаните. Смятате ли, че Европейския съюз може да е основният двигател за новаторството в устойчивото управление на океаните? Мисля, че при кризисни времена човек се мобилизира и може да се справим. Имаме късмет, нека да започнем действие още днес. Благодаря. Ще приемем по няколко, по три въпроса. Място 115, ако обичате. 115. Чудесно мероприятие. Кислорода касае оцеляването и трябва да обсъдим връзката между кислорода и океаните, да видим дали не е необходимо сериозно проучване на производството на кислород в океаните. Благодаря. 148 място. Пьер де Мула от Брюксел. Очудваме, че не споменахме за съоръженията. Десетки милиони такива съоръжения има. Най-засегнати са от риболовците от Дания. Има и наранени рибари от токсични продукти и съоръжения. Проблем е и поток, Северен поток 2, който също създава проблеми на рибарите. В Япония има същия проблем, но там се предприемат мерки за изваждане на плаващи съоръжения и тяхното унищожаване. Мисля, че трябва да се занимаем с този въпрос. Европа трябва да побърза, за да избегне прекалено многото проблеми. В Москва е направено проучване, според което Балтийско море, ако не се направи нищо, много скоро ще умре изцяло. Така че Европа трябва да намери решение благодаря, прекъсва председателя. По минута и половина, ако обичате, за отговор. За първите три въпроси. Благодаря, Габриел. Ще се спра на първия въпрос. Да, в комисията вече работим по линия на Хоризонт 2020 за изследвания на океаните и, както бе посочено, при откриващо заседание от е, комисаря в новата програма Хоризонт Европа, която е с увеличен бюджет, ще бъде предвидена една мисия за океаните конкретно. Това е за първи път е благодарение на политическото ръководство на комисията. Жан-Енрик Паке, мой колега в залата, ще каже малко повече по време на втората сесия. Но за първи път в научно-изследователска програма, която се признава по цял свят като една от основните програми, се предвиждат специални задачи, свързани с океаните. Благодаря. Други изказвания? ...248 място. Вие говорите за токсични емисии, но не само това има в океаните и в моретата. Има и остатъчни количества, ядрени остатъчни количества. В моята държава, Португалия, например, започваме да откриваме контейнери с токсични вещества от ядрени централи. Аз вече съм говорил по темата в парламента и то неколкократно за този проблем. Не само в океанти има токсични продукти, а и на нашите брегове има сериозни проблеми. Благодаря. Any other comments? Мария Даманаки. Мария Даманаки. I would like just to say that... Uh, Само искам да кажа, че господина е прав. Нямаме достатъчно научни доказателства за връзката между климатичните промени и дълбокия океан. Имаме много проучвания за крайбрежните зони и отражението на климатичните промени върху крайбрежните горички, пластовите морски треви и така нататък. Но нямаме връзка, нямаме данни за връзката между дълбоки и ани климатичните промени. Ако има такава връзка доказана, това ще е поредният аргумент за договора за сключването на нов договор. Благодаря. Госпожа Родост, и аз искам да се спра върху токсичните вещества. От Шлезвик Холштайн съм. Избирателният ми регион е на Балтийско море – В регионалния парламент и с регионалното правителство говорим вече по този въпрос, откакто съм политика. Виждате по посивелите ми коси, че вече от доста дълго време съм политик. Постоянно се твърди в отговор на това, което казваме, че няма пари. Независимо от това колко е сериозен проблемът, топката се прехвърля от един ресор на друг. Постоянно се използва оправданието, че няма пари. Затова ме радва всеки един протест. Радваме всеки един, който надига глас за това, че трябва да се инвестират огромни суми. Съгласна съм с вас, че трябва да се предприеме нещо в спешен порядък. Не може няма никакъв смисъл от разумното ни законодателство за рибарството, ако след това рибарите вече не могат да ловят риба, защото тя е отровена. Трябва да започнем и втората сесия. Здравословни и чести морета и океания. Благодаря ви за участието в първия панел. May I invite the speakers for panel 2 on the stage, please? Мога ли да помоля ораторите, които ще участват във втория панел, да вземат местата си на подиума? Благодаря. Hello everyone. Добър ден на всички. Бих искал да ви приканя да вземете местата си, така че да можем да започнем да работим по втория панел. Доста сме закъсняли и в някакъв момент ще се наложи да спрем работата си за речта на господин Таяни, който трябва да се изкаже в 5 без 15. Междувременно обаче, аз съм председателя на Комисията по околна среда, обществено здраве и хранителни стоки. За мен е чест да председателствам този панел. Тук имаме представители на Европейската комисия, колеги, членове на Европейския парламент и експерти. По принцип този панел се казва да постигнем чисти океани и морета. Ще се изкаже генералният директор на Европейската комисия, господин Паке, който отговаря за нововведенията. След това госпожа Мариана Дрейк, която е заместник директор на дирекцията по околна среда. Моля ви, нека да дадем думата на нашите колеги които имат за цел Европейския съюз да запази своята водеща роля. За съжаление няма да имаме много време за да проведем задълбочен диалог. Нека да кажа няколко неща в своята роля на модератор. Ние всички знаем, че океана заема 7% от повърхността на Земята и че повече от 50% от територията на Европейския съюз е морска. Знаем, че получаваме много блага от морето, но това е само половината страна на нещата. Моретата и океаните също така отговарят за половината кислород, който дишаме и поглъщат голяма част от въглеродния диоксид. От друга страна, Услугите, които ние получаваме от океаните и моретата, са от огромно значение за оцеляването на човешкия вид. Човешката дейност води до много негативни въздействия върху екосистемите заради подкисляване, разрушаване на хабитати, инвазивни чужди видове и замърсяване. На европейско ниво всички тези въпроси са покрити от наскоро излезли нормативни и ръководни документи. Като Комисия по околната среда към Европейския парламент, ние винаги сме действали така, че да увеличим амбициозността на приятите предложения. Колегите, които ще се изкажат след мен, ще ви разкажат за конкретни проекти на Европейския парламент, които вече са част от законодателството с цел подобряване на качеството на чистотата на моретата и океаните, но от гледна точка на общите политики с директивата за рамка в областта на морската стратегия, Европейския съюз преди 11 години зададе като ключова цел осигуряване на добър екологичен статут на всички морски води, морски океански води. От гледна точка на международния план, имаме е, цел за устойчиво развитие от гледна точка на моретата, която трябва да бъде изпълнена до 2030 година. За да можем да постигнем тези цели, ние имаме твърде малко време на разположение. Миналата година доклада на комисията, в който се оценяват програмите на държавите членки по директивата за моретата заключи, че държавите членки са положили сериозни усилия да разработят своите програми от мерки. Същевременно обаче в оценката се казва, че не всичкият натиск върху морската околна среда ще бъде адекватно адресиран от мерките, прияти от държавите членки. Програмите са с различно ниво на амбициозност. Целта е да се постигне добро състояние на водите до 2020 година, но това е слабо вероятно. От Агенцията за околна среда на Европейския съюз казва, че през 2017 година вече имаме различни политики, които са в ефект и въпреки, че те показват добри резултати, имаме увеличаващ се натиск върху морската околна среда Всъщност прегледа, който беше направен на директивата за биоразнообразие в морската среда, показва, че имаме проблеми. Ние се опитваме да постигнем целите за устойчиво развитие, особено цел 14, която засяга защитените зони. По отношение на плашещия въпрос с замърсяването в океана и огромния остров от отпадъци. Беше, това се случи през 1998 до 2050 година обаче се очаква да имаме повече пластмас, отколкото риба в океана. За да се справим с тези неотложни проблеми, ние от в Европейския съюз използваме различни инструменти, включително законодателство, както и съответните технически възможности за пречистване на отпадъците по пристанища. Имаме за цел да увеличим целите за рециклиране на пластмасови опаковки, както и директивата за еднократно използвана пластмаса. Там са зададени доста по-строги правила за еднократните пластмасови продукти, които са сред най-често намирания буклук по нашите брегове. Забраняват се тези еднократни пластмасови продукти, за които има альтернативи и освен това се опитваме да намалим използването на тези пластмасови продукти, за които към момента няма альтернативи. Така че, наистина, океаните, морете имат нужда от по-добро управление – и по-добра грижа от наша страна, това може да се случи с помощта на международното сътрудничество. Искаме това да се случи с използването на един законодателен акт, свързан с опазването на различните екосистеми в океана извън националната юрисдикция. Всички нива трябва да се грижат за океаните от крайните потребители до обществото на Обединените нации ООН. С това давам думата на господин Жан Енрик Паке, който е генерален директор на дирекцията, която отговаря за иновации. Благодаря. Благодаря ви за поканата да говоря в този панел. ще кажа няколко думи за това, докъде сме стигнали по отношение на изследванията, свързани с океаните и моретата и как гледаме подготовката на следващата рамкова програма Хоризонт Европа. Мисля, че това беше разгледано по време на предишната сесия. Ще продължите да го чувате и от колегите след мен. Океаните се променят много. Те отговарят за нашия, за нашия климат, за атмосферното време. Сега имаме много по-силни ветрове, които стават все по- и по-непредсказуемо. Това, което се случи в Мозамбик пред няколко дни, не би се случило, не се е случвало до момента. Остава въпросът и за кислорода и океана. Наистина, океана отговаря за въздуха, който ние дишаме. Там нещата се променят. Също така от океана идва храната, която използваме, но и там нещата се променят. Океана е мястото, което поглъща най-много въглероден диоксид, но разбира се това води до подкиселяване на водата. Имаме проблеми, свързани с разтапящите се ледници Виждаме повишаване на нивото на моретата и океаните и нашите мерки за справяне с този проблем предстои да бъдат взета. През 2016 година обаче се вижда, че 20 см е по-високо нивото на Световния океан – от, в сравнение с преди 100 години, а след още 100 години ще бъде 20 см повече. Остава въпросът и с биоразнообразието, генома на нашата планета. Това също се променя и мисля, че разгледаното в предишния панел иллюстрира това чудесно. Океаните обаче са и новата граница, на която да изпробваме своите иновации, своите нововведения. Може да имаме възможност за развиване на така наречената синя економика, която е свързана с аквакултура и всички останали неща, което може да подпомогне кръговата економика. В момента океаните се променят, а те са много важни за нас. И въпросът, който си задаваме е знаем ли достатъчно и разбираме ли достатъчно нещата свързани с Световния океан. Очевидно не. Десетилетието на океаните до 2030 година е последната възможност на човечеството да разбере какво, от какво има нужда Световния океан. Парадоксът е, че ние познаваме много по-добре космоса и нашата Слънчева система, отколкото океана. Все още предстои картографиране на голяма част от океаните и има още много, което трябва да се свърши. И точно това прави програмата Хоризонт Европа, като поставя океаните като ключов приоритет, наред с другите природни ресурси. И се надява по този начин да успее да подмогне нещата. Амбицията на европейските институции е да участват в научно-изследователски мисии е голяма. Една от тези мисии ще е свързана с чистите океани и морета и тя ще промени наистина нещата, защото ще постави темата за научната дейност и океана в нашето полезрение. Ще започнат дебати и се надяваме, че Европа ще определи по какъв начин в лицето на своите институции, в лицето на своите граждани – и заинтересованите страни искат да се справи с тези предизвикателства. Идеята е да имаме конкретни цели с ясни срокове, за да можем да сме сигурни, че ще успеем да ги изпълним. Първата стъпка е тази, когато тя бъде изпълнена, ще бъде зададена една научно-изследователска програма, тази програма ще има за цел да събере ресурсите в цяла Европа от националните програми и ще обедини обществения и частния капацитет в областта на научните изследвания. Там обаче, където се надяваме, че мисията ще може да окаже още по-голямо въздействие, е връзката с дискусията по отношение на политиката за океаните, защото не научно-изследователската дейност променя нещата, а обществената политика, която, е, която се основава на научно-изследователската дейност и на научните проекти. Така че ще свържем научните и изследователски данни с оформянето на политиката и вярваме, че това ще промени нещата по отношение на предизвикателствата, с които се сблъскваме. Продължаваме да обсъждаме темата за океаните в подготовката на Хоризонт Европа. Надяваме се, че преговорите по първата част ще приключат в следващите няколко часа и това ще позволи на всички заинтересовани страни да се съберат на едно място и да обсъдят приоритетите във връзка с Хоризонт Европа през следващата година, за да можем когато сме готови да излезем с програмата в началото на 2021 година, да знаем кои са нашите приоритети и да можем да действаме по тях. Ние сме всъщност съюз, в който има изключително много морски територии, повече отколкото в САЩ и в Русия. Нашето бъдеще, нашето минало е свързано с това Надяваме се, че една научно-изследователска програма, която е съчетана с амбициозна политика, ще, ни, ще позволи на океаните да останат така важна част от нашата околна среда. Благодаря ви. Okay, okay, understood. Um, okay, thank you very much, Mr. Благодаря ви, господин Паке. Сега за мен е удоволствие да дам думата на госпожа Дрейк. Благодаря ви, госпожо Валян. Благодаря ви за възможността да участваме в днешната конференция. По-голямата част от планетата ни е покрита от морета. Моретата са от основно значение за живота на Земята. Без тях животът на Земята би бил немислим. Това упоменаха вече немалко от преждеговорившите се, включително и Жан Анри Днес предстои да направим равносметка на приноса на Европейския съюз, както и оценка на настоящото положение. Трябва да очертаем областите, в които са необходими повече действия. Морето е източник на редица дейности на човека, които предоставят така необходимите ни днес ресурси. Тези човешки дейности, като риболов, корабно дело, селско стопанство и други оказват натиск върху моретата, върху околната среда в моретата излагат на риск също така и изначалната функция на моретата, а именно опазването на живота на планетата. Нерядко се хвалим с амбициозната рамка, която сме очертали. Да, целта е да бъде цялостна, да допринесе за опазването на моретата, да бъде реализуема. Тя обхваща е, нормативна редба в областта на екологията и по отношение на моретата. Освен това, включва и международните ангажименти, които сме поели. Всичко това се вписва в е, цялостен набор от действия за опазване на околната среда в моретата. Тези действия още не са пълни, но въпреки това държавите членки вече постигат напредък при постигането на целите и при очертаването на по-стратегически подход за защита на моретата и океаните. Така, например, от държавите членки се изисква постигането на добро екологично състояние на моретата до 2020 година. Но наред с това е ясно, че като се има предвид случващото се в държавите членки, има още много какво да се направи. Не е вероятно да се постигне добър екологичен, добро екологично състояние повсеместно до 2020 година. Това е свързано и с състоянието на океаните в световен мащаб то е повод за тревога. Проблемът, разбира се, е свързан с изпълнението. Комисията го е изтъквала в не един от докладите си. Дължи се обаче и на други фактори. Тези други фактори са свързани, например, с това, че Европейският съюз трябва да поеме много по-активна водеща роля, за да се постигнат резултати по места. Нека опомена, например, законодателните актове за пластмасите за еднократна употреба. Днес след обед един от панелите бе посветен на управлението. Управлението също трябва да бъде обмислено, но няма да се спирам сега върху него. Регионалното сътрудничество е от ключово значение за въздействието, което оказваме върху моретата, тъй като замърсяването и загубата на биологично разнообразие не се спират пред граници ние нахлуваме в моретата чрез дейността, която извършваме. Причина сме за влушаването на състоянието на околната среда там. Но можем да възстановим риболовните запаси, например, като създадем защитени зони. Затова е добре, че се установяват такива защитени зони в моретата. Това е благодарение на законодателството на Европейския съюз. Към момента около 11% от моретата в Европейския съюз са обхванати от такива зони. В световен мащаб стоиността е 7%. Ще трябва обаче да работим много активно за доброто управление на тези зони, чрез добри планове за опазване и управление. Така ще можем да извлечем екологични, социални и економически ползи. Отпадъците в морето са един от най-красноречивите примери за неефикасна економика. Много са материалите, които вредят на околната среда в моретата и се разхищават, вместо да се използват за економиката. Нормативната ни уредба за защитата на околната среда в моретата и по крайбрежието, включваща редица актове в редица области, вече допринася за борбата срещу пластмасата в моретата. Работи се в момента и по други актове фондове. Стратегията ни е насочена не само към намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата, но и към рециклирането ни. Става дума за законодателни актове, предвиждащи много строги мерки за пластмасите по плажовете и също така оборудването за риболов. Знаем ли обаче достатъчно? Жан Енрик вече говори по този въпрос. Има все още пропуски в знанията ни, които трябва да бъдат попълнени. Става дума за рибарството, шума под водата, риболовните запаси, но и за иновациите, както и за аквакултурите. Този сектор трябва да се разраства. Окоръжаващо е наистина, че вече е направено толкова много за моретата и океаните ни, но трябва да признаем, че може да се направи много повече. Всички заедно трябва да повишим осведомеността, както за възможностите, така и за заплахите, пред които сме изправени. Всички заедно трябва да търсим възможности за опазване на океаните. Трябва да, го, да ги опазим заедно, трябва да извличаме заедно ползи от тях, но и да се отнасяме към тях с уважението, което толкова много заслужават. Thank you. Thank you very, thank you very much. Благодаря ви. Сега за мен е удоволствие да обявя, че председателят на Европейския парламент, господин Таяни, ще се обърне към нас и ще говори по темата. Ще трябва да прекъснем за това за малко. Добър ден на всички. Добре дошли в пленарната зала на Европейския парламент. Искам преди всичко да благодаря на Гизине Майснер, специален пратеник на Европейския парламент, мой личен пратеник по въпросите на морското дело. Тя допринесе значително за организирането на това важно събитие. Добре дошли на комисарите Вела и Моедаш. Добре дошъл на президента на Европейската инвестиционна банка, на председателя на комисията ни по рибарство и на комисията ни по околна среда, както и на заместник председателя на комисията ни по промишленост. За мен е голямо удоволствие да приветствам с добре дошли в пленарната зала на Европейския парламент над хиляда граждани, изследователи, учени, законодатели, предприемачи и представители на гражданското общество. От началото на мандата ми организирахме 11 конференции на високо равнище тук, посветени на научните изследвания, културното наследство, Африка, миграцията и много други теми. В тях участваха граждани, предприятия, работници, издружения, институции, научно-изследователски институции. Разговаряхме по теми от основно значение за Европа и гражданите ни. Целта ни е днес да обсъдим една особено важна тема, а именно бъдещето на океаните ни. Наистина искахме да се организира тази проява. Благодарение на настойчивостта на моята специална пратеничка, това събитие се превърна в реалност. Госпожа Майснер за нито за миг не прояви колебание. Настояваше категорично да организираме това събитие преди европейските избори с аргумента, че темата е толкова важна, че не може да не организираме тази конференция. Що се отнася до борбата срещу климатичните промени и срещу пластмасовите отпадъци, Европейският парламент е на предната фронтова линия. Ако искаме планетата ни да има бъдеще, трябва да работим активно и без да губим време. Водещата роля на Европейския съюз в областта на екологичната политика трябва да служи за пример за всички действащи лица в световен мащаб. Трябва да има повече синергии заедно. Трябва да работим в социалната сфера, иновациите, сферата на труда и устойчивото развитие. Миналата седмица в Страсбург гласувахме по една важна резолюция на парламента за климата. Искаме една просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална от гледна точка на климата економика. Работим за свеждането до нула на емисиите на парникови газове до 2050. Изискваме от държавите членки да положат усилия в тази посока. Признаваме също така и големите рискове, които крият климатичните промени. По данни на Европейската агенция по околна среда, между 2010 и 2016 средните годишни загуби на Съюза, дължащи се на метеорологични климатични катаклизми, са възлизали на 12,8 милиарда евро. Ако не се предприемат допълнителни действия и ако се повишат емисиите, годишните разходи, проистичащи от наводненията в Съюза, могат да се увеличат и да достигнат до 1000 милиарда евро до 2100 година. Според агенцията, освен това, до 2030 година 50% от населените зони в Европейския съюз ще бъдат изложени на голям риск от недостиг на водни ресурси. Затова изискваме очредяването на фонд за справедлив преход в енергетиката, както и включването на темата за екологията във всички области на политика на Съюза, включително и в търговската политика. Всички търговски спогодби, изключвани от Съюза, трябва да са в пълно съзвучие с поразумението споразумението от Париж, за да се повиши ефикасността на действията за борба срещу климатичните промени, както и за да има равнопоставеност за предприемачите ни. Според парламента, економическия просперитет, конкурентоспособността на промишлеността и климатичната политика взаимно се допълват. Трябва да инвестираме повече в иновации за промишлеността, цифрови технологии, чисти технологии, енергийна ефективност, за да насърчим растежа, подсилим конкурентоспособността, създадем бъдещи компетентности и за да разкрием милиони работни места. Не можем да продължаваме да експлуатираме и да замърсяваме океаните. Работихме за включването на опазването, интелигентното експлуатиране на океаните в целите на хилядолетието за развитие на ООН. Първи гласувахме по споразуменията от Париж. На конференцията на ООН, посветена на океаните. През месец юни 2017 допринесохме за определенето на 19 амбициозни ангажимента от намаляване на отпадъците в морето, до мониторинг върху водите и реформиране на управлението на океаните. Работим за приемането на все повече международни правни актове за биологичното разнообразие в моретата и незаконния риболов. Искаме да се създаде единна нормативна уредба, уреждаща действията, свързани с океаните. Към момента в океаните се намират над 150 милиона тона пластмаса. Всяка година към тях се добавят още 8 милиона. Ако продължаваме със същия темп, до 2050 в моретата ще има повече пластмаса, отколкото риба. От това проистичат не само екологични щети, но и економически такива, тъй като той е в ущърп на туризма и риболова. 70% от предметите, които замърсяват моретата ни, са предмети за еднократна употреба. Поради това парламентът одобри директивата по коя, директива, по която използването на пластмаса за еднократна употреба ще бъде забранено до 2021. Приятият миналата година пакет за кръговата економика предвижда промени в методите на производство, както и стимули за рециклирането на битовите отпадъци и тяхната повторна употреба. Рециклирането на 1 милион тона пластмаса е равносилно на извеждането от движение на 1 милион автомобили. По време на миналата си пленарна сесия одобрихме една директива, по която вече не се квалифицират автоматично като причинители рибарите, стоварващи на сушата отпадъци, случайно попаднати в мрежите. Така не искаме рибарите да трябва да избират между това да изхвърлят отново пластмасата в морето или да поемат разходите за отстраняването ни. Тази инициатива ще създаде стимули за корабите да отстраняват отпадъците си на сушата. Би ми се искало държавите членки да прие, въведат в националните си законодателства тази директива колкото се може по-скоро. 5,4 милиона души работят в така наречената синя икономика. Добавената и стойност се равнява на 500 милиарда годишно, което я превръща в един особено важен сектор в Европа. В някои сектори има допълнителен капацитет за растеж. Към момента 75% от външния ни стокообмен и 37% от вътрешния се осъществява по море. Затова е изключително важно да се работи за по-ефикасен морски транспорт. Новият бюджет на Съюза 2021-2027 трябва да предвиди мерки за подпомагането на тази стратегия. Чистите морета и крайбрежни ивици ще са моторът на европейската економика. Те са единствен по рода си в света економически, търговски и туристически ресурс. А що се отнася до риболова в Европейския съюз, той е източник на 6,4 милиона тона риба годишно, както и на 350 хиляди работни места места. Трябва да продължим да подпомагаме рибарството по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Ще трябва да запазим също водещата си роля в областта на устойчивия риболов. Поради това, в рамките на целия си мандат до сега работихме за събирането на данни, както и по въпроса за външния флот. В заключение, нека кажа, че немалко открития направени в Европа са били от решаващо значение за опазването на планетата. Да вземем за пример биологично разградимата пластмаса, рециклируемите материали или технологиите за намаляване на емисиите. Благодарение на програма Коперник разполагаме с данни, които са от изключително значение за едно по-добре разбиране на функционирането на планетата ни, както и за управление по устойчив начин на околната ни среда. Политиката ни по отношение на космоса, с други думи, служи и за опазване на природните ни ресурси за борба срещу климатичните промени и за ефикасно наблюдение върху планетата. Услугите по програма Коперник са един важен ресурс от гледна точка на управлението на градските зони, устойчивото развитие, опазването на природата, регионалното планиране, селското стопанство, риболова, здравеопазването, гражданската защита и други. Поради това се обявяваме за повече инвестиции и по-амбициозни ангажименти за иновации и научни изследвания. По предложението на комисията се предвижда увеличаване на финансирането за Хоризонт Европа, бившия Хоризонт 2020, но искаме да се заложат по-амбициозни цели. Европейският парламент предлага увеличение, което да се добави към това предложено от комисията. Изискахме финансирането по Хоризонт Европа да се увеличи с 50% и да достигне 120 милиарда евро. Изискваме също поне 30% от всички действия, предвидени по следващия бюджет на Съюза и 35% от действията по Хоризонт Европа да са насочени към устойчивост. За да се използва по-добре економията от мащаба, трябва да имаме общи ресурси, които да са на висотата на общите ни предизвикателства. Държавите членки трябва да поемат своята част от отговорността. Не може повече да се крият зад Европа, да я обвиняват. Държавите членки също трябва да се включат. Опазването на околната среда, изследванията, иновациите, промишлеността са неразривно свързани ни. Продължаването на взаимодействието между университетите, научно-изследователските институции, сдруженията и дружествата е от ключово значение за полезното взаимодействие между околната среда и една новаторска и конкурентоспособна економика. Искаме Европа да се отнася по-добре към океаните си. Трябва да продължим по същия път, както по линията на екологичната дипломация, така и чрез конкретни ангажименти. За целта се нуждаем от всички вас. Трябва заедно да се изправим пред това предизвикателство и заедно да се справим с него. Благодаря от своя име и от името на парламента на всички вас. Вие сте на предната фронтова линия. Искам да направя така, че вие винаги да можете изцяло да разчитате на нашите помощи и подкрепа. Благодаря. <laughs> Okay, then. Thank you very much. Let's continue the second. Благодаря ви. Продължаваме с втората сесия. Ще чуем изказване на заместник генералния директор госпожа Дрейк Тоест, чухме изказване на госпожа Джоана Дрейк. Сега следват изказвания на евродепутати. Първи е Марк Демас Мекър. Ако обичате, до 3 минути на изказване. Така е по регламент за тази конференция. 3 минути. Ще се постарая. Добър ден на всички. Казвам се Марк Демесмекър и съм от групата на европейските консерватори и реформатори. Ще споделя тук някои размисли от последния мандат. Активно участвам в всички досиета, имащи отношение към кръговата економика, включително и новото законодателство за пластмасовите изделия за еднократна употреба. Много се каза по темата. Пластмасата е важен и ценен материал, който има своето място в обществото, но начина по който произвеждаме и използваме пластмасови изделия днес е неустойчив и прекалено скъп. Събирането на пластмасови изделия за рециклиране е много нисък процент в Европейския съюз. Само 5% от стоеността на пластмасовите изделия опаковки остават в економиката, което означава, че 95% от стоеността просто се губи. Трябва да управляваме отговорно и устойчиво пластмасовите изделия по цялата верига на доставките. Стратегията за пластмасовите изделия трябва да насърчава нови модели на потребление и да дава решения и да предвижда съвместни ангажименти и действия от всички заинтересовани страни. Следващата седмица в Страсбург на пленарно заседание ще трябва да минем от думи на дела. Ще гласуваме резултата от споразумението на тристранната среща за пластмасовите изделия за еднократна употреба, което бе постигнато в края на декември след маратон от преговори, които са незабравими за всички участвали в тях. Но резултатът е добър и съм убеден, че това законодателство е не само важен елемент от прехода към кръговата економика, но е важна стъпка за отстраняване на отпадъците от моретата и океаните. Европейския проблем трябва да поеме водеща роля в това отношение. Отпадъците в морето и океаните са сериозен проблем и, както каза и председателя, трябва да направим така, че да няма повече пластмасови изделия в морето, отколкото риба за в бъдеще. В пакета се поставя акцент върху 10 продукти за еднократна употреба от пластмаса, които най-често се срещат по бреговете. Парламента предвижда и забрана на продукти от разградима чрез окисляване пластмаса. Този тип изделия не изчезват, а само се разпадат на пластмасови микрочастици. И забраната на тези изделия е победа за парламента, който се бори дълго за нея. Ще се намари използването на пластмасови чаши и контейнери за храна от пластмаса за еднократна употреба. Трябва да се предвиди и фонд за финансиране на разходите по отстраняване на отпадъци. Също е целта за рециклиране на пластмасовите бутилки за питиета е 90%. Те са най-често срещания продукт по нашите брегове. Също така парламент успя да убеди държавите членки до 2030 година всички бутилки да се състоят от 30% рециклирани продукти. Постигнахме сериозен пробив и за филтрите от пластмаса. На второ място по дял от отпадъците. И един филтър може да замърси до 500 литра вода. Ще бъде създадена и необходимата обществена инфраструктура за събирането на тези отпадъци. Направена е политическа инерция, която се ползва с подкрепата на гражданите, на гражданското общество, за да се премине към една економика, която няма да се базира на пластмасови изделия за еднократна употреба. Посещите земи с новата кръгова економика ще бъдат превърнати в златна мина. Пластмасовата суба в океаните може да се превърне в сини ширини. Благодаря господин Рикардос Ел Сантос, член на Комисията по рибарство. Надявам се, че ще спазите трите минути. Господин Демес Майка ми обеща. Не успях ли? Изобщо не успяхте. Казва председателя. Благодаря. Португалски писател преди 20 години изрече думата. Човек може да изобрети морето. Факт у ломе, ломе сапиенс, sapiens, de forma и progressiva. Човешкият род се развива много бързо. 20 век се превръща в двигател на геоложките промени на нашата планета, който доведе и до антропогенния период. Имаме десетилетия ускорен растеж, промишлени иновации. Моретата и океаните един буфер, който е отслабен в момента. Проблемът не опира само до свръхулова и до замърсяването, изчезването на видовете. Увеличават се температурите, повишава се киселеността. Всички тези фактори имат сериозни последици, а именно повишаване на нивото на Световния океан, загуба на биоразнообразие и зони без кислород. Независимо, че тези проблеми могат да изглеждат регионални, очевидно е, че има много регионални проблеми, факт е, че всички тези проблеми изискват глобален подход. Човешкото отражение върху морската среда не зачита политическите граници. Всяка една реакция трябва да е подчинена на обща цел, независимо дали каса е открито море или други водни обекти. Трябва да има обмен на научно-технически познания за едно устойчиво бъдеще. Ние трябва да поемем твърд ангажимент към океаните трябва да отчитаме различното ниво на развитие на отделните държави и региони. Държавите, които са най-изложени от влушаване на околната среда, са тези, които най-малко са допринесли до този проблем. За този проблем. Така че се нуждаем от постоянен акцент и върху образованието, обучението, научно-развойната дейност, което ще позволи на следващото поколение ръководители да упражни своето право и отговорности с чувство на по-голям дълг. Всички сме в една и съща лодка и времето тече. Ускорените темпове на развитие през 20 век ще доведат до геноцид в някои части на Атлантическия океан и на цивилизацията като цяло. Въпросът има и етични измерения. Младото поколение, което сега ще излезе на стената, е нашата надежда. Благодаря, благодаря ви, че спазихте отреденото време. Госпожа Клаудия Монтейро де Агиар, член на Комисията по транспорт. Три минути. Благодаря. Искам да благодаря на всички експерти и на комисията. Ще използвам наличното време за да благодаря на господин Демесмерка за цялата работа, свързана с сините економика, с проблематиката на океаните. Благодаря за организацията на това мероприятие. Независимо, че с господин Рикардо Сантош сме от различни политически групи, аз съм съгласен с това, което каза той. Европейската програма трябва да акцентира върху моретата и океаните. Трябва да надграждаме върху съществуващия им потенциал. Това трябва да е не само част от Европейската програма, от Международната програма. Този въпрос трябва да бъде разгледан и при предизборната ни програма. Трябва да покажем, че ние се си Интересува ме от този въпрос. Трябва да се дадем сметка, че сме изправени пред сериозни предизвикателства. Основните заинтересовани страни също искат от нас да се заемем сериозно с този въпрос – Европейски съюз започна да работи вече по пластмасовите изделия, но с тях не се изчерпват проблемите. Трябва да предложим стратегия за средносрочно и дългосрочно адаптиране на риболова. 2 милиарда евро се харчат годишно за нови продукти в рамките на синята економика – Само, че относно научните познания може да се направи още. Трябва да се подобрят морските екосистеми. Изправени сме пред предизвикателство. Хоризонт Европа трябва да отключи потенциала на моретата и мисля, че това ще е залог за продължението на целият този процес. Всички трябва да дадем своя принос и да работим по основните проблеми. Трябва да продължаваме работа, както правихме в Комисията по транспорт. С нашите становища трябва да продължи работата по стратегията. Трябва да се заменят конвенционалните горива, които са силно замърсяващи. Трябва да се търсят альтернативни горива. Трябва да поставим акцент върху хоризонталния подход – Доктор Тяго Питя Куния е тук в залата, който играе много важна роля за комплексната морска политика. Той ще изложи своето виждане по проблематиката. В заключение искам да спомена и на отдалечените региони. Най-вече тези, които се намират в Атлантическия океан, те са много важни в битката срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие в морските екосистеми. В тази връзка искам да кажа, че ще представя предложения от своя страна за създаването на център за молба с замърсяването на моретата в някои от е, отдалечените региони, да речем в Мадейра, където ще се проучват начините за решаването на този проблем. Това трябва да върви ръка за ръка с морската агенция, с Агенцията за морска безопасност, базирана в Португалия. И накрая искам да призова всички вас, НПО-та, млади хора, гражданското общество, комисията, парламента. Всички трябва да работим заедно по този проблем. Това е битка за нашето бъдеще. Трябва да направим повече и по-добре. Искаме по-добри морета и океани. Благодаря ви, колеги, за изказванията. Сега ще изслушаме изказвания от някои заинтересовани страни. Първият господин Тяго Пита Акуния, главен изпълнителен директор на фундация Океано Азул. Имате думата за 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, комисар Вела, бивши колеги от Европейската комисия, дами и господа, океанската система е най-важната част от поддържащата система на Земята. Въпреки това, нашата човешка дейност намалява нейните възможности, например за производство на биомаса, да запазва биоразнообразието и за генериране на кислород. Променя се дори биохимичния състав. Това променя нещата и води до сериозна криза, екологична криза в океаните. Това все още не се оценява напълно от хората. Съответно, международната общност не предоставя необходимите решения за борба с този проблем. 2020 година ще се превърне в вододел не по отношение на успех, а както фундацията, която аз представлявам, се опасява, ще се превърне в символ на това, че нямаме такива решения. Младите поколения се гневят и това може да се види дори от представителите на младежите, които чухме по-рано. В момента ООН обсъжда организация от страна на Португалия и Кения на нова международна конференция за насърчаване на цел за устойчиво развитие 14. Това е добро, но няма да свърши цялата необходима работа. Необходимо е да имаме един доста по-широк подход с който да се свържат въпросите и да се види по-голямата картина, например връзката между океана и климата, както и нашия модел на економическо развитие, който много зависи от това да, да извличаме природните богатства и съответното негативно въздействие върху океаните и моретата. Европейския съюз има възможност да, да приеме вариант за отговор, но има и тежест, която пада върху гражданското общество. Ние, нашата фундация се опитва да запази това, което е останало в океана, като работи за устойчиви практики и синя економика. От този контекст ние с удоволствие споменаваме, че регионалното правителство на Азорските острови заедно с помощта на две фундации взе преди няколко месеца решение да отдели 15% от изключителната морска територия за опазване, което всъщност е една голяма част от общата акватория на Европейския съюз. Ние, а вярвам Европейската комисия, ще подкрепи Азорските острови в тяхната важна инициатива, която оказва влияние не само върху тях и близките страни, но върху целия океан. Нашата фундация обаче не вярва, че ще успеем да постигнем здрави океани, ако се фокусираме само върху консервацията им. Смятаме, че решението се крие в економиката. Всъщност нашия економически модел се повече и повече се доказва като несъпоставим с здравето на нашата планета. И това изисква от нас да разглеждаме природата като капитала, който реално представлява, т.е. природния капитал на човечеството. Ако природата се превърне в капитал, то дейностите за нейното опазване трябва да се разглеждат като економически дейности – Тоест, не трябва да гледаме на това като на опазването на природата като на инвестиция, не като на разход. Имаме примера на Мария Далманаки и нейния проект с биомасата, за да може това да бъде подкрепено от Световната банка – По отношение на енергийната политика, това беше успех, така че имаме възможност да продължим да развиваме нещата и да насърчаваме бизнес решения, които подкрепят устойчивостта. Дами и господа, колкото повече ние се бавим, толкова по-радикална трябва да е промяната. Младите поколения, тези родени след 2000 година, показва, че търпението им свършва. За момента световните лидери не приемат на сериозно кризата в океаните, не виждат колко сериозно е изчезването на кораловете рифове и на различни видове в океана. Не можем да продължим да работим по този начин, при който економическото развитие води до проблеми за околната среда и навлизаме в един порочен цикъл, в който увреждането на околната среда води до економическа рецесия. Благодаря за вашето внимание. Thank you very much. Now I... Благодаря. Доктор Владимир Ябиден, е който е изпълнителен секретар на Океанографската комисия и който работи към ЮНЕСКО. Давам ви думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да ви поздравя от името на ЮНЕСКО и от, нейния, от името на нейния генерален директор. Бих искал да добавя към тази дискусия. Няма да повтарям неща, които вече са казани. Глобалното измерение на ООН е тема, която ще засегне както и бъдещето на океаните. Но искам да се обърна към младежите тук. И искам да ви кажа, че науките, свързани с океана, са чудесна възможност за вас и няма да имате проблем с безработицата. Нашата комисия към ЮНЕСКО има стандартна роля в това да насочва науките, свързани с океана в ООН. Но Европа всъщност е истинския лидер по отношение на научен капацитет. Има три центъра, в които това е най-развито. Това са Северна Америка, Европа и Тихоокеанския регион. Ние работим с Европа по един много продуктивен начин и искам да говоря за приноса на Юрогуст, тази система, както и други системи като Емоднет. Имаме чудесно сътрудничество с Комисията с помощта на Генерална дирекция МАРЕ – Говорим си за морско пространствено планиране или океанско пространствено планиране. Разглеждаме и изключителните економически зони. Скоро всички те ще бъдат покрити от морското пространствено планиране. Мисля, че имаме сериозен принос от страна на Хоризонт Европа и ще работим заедно по отношение на наблюденията. Това е много обещаващо. Какво е състоянието на науката, свързано с океаните в момента? Може би това е най-важният анализ, който завършихме наскоро. Науките, свързани с океаните, океанологията, ни помага да разберем много неща, свързани с човешкия живот. Знаем, какво количество въглероден диоксид се поглъща от океана, какъв, колко топлина се поглъща там, но за момента не можем да предложим добри решения. Това ни напомня онова, което се случваше по отношение на климата през 2008 година. Имахме научните данни, но нямаше съгласие между страните и не се действаше. Сега имаме също научните факти за това ние предлагаме да се фокусираме върху океанологията, която ще помогне да решим проблемите с здравето на океаните. Рикардо е част от тази група. Много от вас могат да ни помогнат да дадем своя принос по отношение на десетилетието на океаните. Идеята е да постигнем нови постижения в много различни области като картографиране, разбиране на екосистемите в дълбокията част на океана, разработване на капацитета и обща грамотност по отношение на океаните. Мисля, че това ще помогне а ще помогне и на Европейска комисия да разпространи темата за грамотността по отношение на океаните. Всички тези постижения ще позволят да се възползваме от много възможности. Например, да намалим ефекта върху климата, т.е. науката ще помага онези части на развитието, които са свързани с това да подпомогнем економиката и също време да не губим здравето на океаните. Така че съвсем скоро ще има една глобална среща във връзка с десетилетието на океаните в Копенхаген през месец май ще се проведе. Освен това, Тиаго ви разказа за това, че ще се фокусираме върху дейности, които проистичат от научните изследвания. Надявам се, че Европа ще приеме сериозно това предизвикателство, ние имаме и един лозунг за тази декада океана, който ни трябва за бъдещето, което искаме. Сега говорим за това каква наука ни трябва, за да постигнем това състояние на океаните, което бихме искали. Благодаря. Благодаря. Това беше наистина съвсем кратко. Сега накрая ще дам думата на господин Питер Хекти, който е изпълнителен директор на Центъра за океански изследвания в Кел, Германия. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да споделя с вас някои размисли по въпроса за чистите океани и морета в добро състояние от гледна точка на учените. Ще започна с една констатация, която днес чухте вече неведнъж, а именно, че 70% от планетата са, е покрит, са покрити от океани, като Тихия океан, Атлантическия океан, Червено море, Северно море, Балтийско море и много други. 70% от планетата са покрити от вода. Поради това бихме могли да наречем планетата си не Земя, а синя планета. Океаните при всички положения са важни за нас, не само заради размера си, но и тъй като са най-голямата екосистема на планетата. Днес вече бе казано, че има проблем с кислорода. Океанът е източник на 50% от кислорода, който дишаме. Това се дължи на микроорганизмите в океаните. Ако микроорганизмите в океаните не ни правеха тази услуга, то не бихме могли да дишаме. Нямаше да сме тук в тази зала. Това е една важна функция на океаните. Океаните от началото на индустриализацията поглъщат и 30% от въглеродния диоксид, който причиняваме. Това означава, че днес нямаше да говорим за цел от 4,5 до 2 градуса. Реалността щеше да е повишаване на затоплянето с 4 до 5 градуса годишно. Поглъщането на въглеродния двуокис от океаните и моретата обаче има и обратна страна, води до окисляване трябва да се вземе предвид този проблем. Океаните, освен това, поглъщат и много голяма част от топлината, която произвеждаме. Те са източник на храна за милиарди хора. Решаваща е ролята на океаните следователно. Те са най-важната система поддържаща живота на планетата. Но океаните в момента са пациент в интензивното отделение. Ние обаче сме много лоши лекари. Не се грижим за океаните. Дори оказваме натиск върху тях. Окисляваме ги. Намаляваме съдържанието на кислород в океаните. Увеличават се зоните с ниско ниво на кислород в световен мащаб. Увеличаваме също и нивото на затопляне на океаните, поради което се повишава водно въглеродното равнище. Силно замърсяваме океаните, например с химически и органични отпадъци. Нанасяме тежки вреди и на биологичното разнообразие в океаните. бе упоменат свръхуловът днес, както и проблемът с инвазивните видове. Това е ситуацията към момента. Към нея се добавя и още един проблем, а именно, че през 2050 година населението на планетата ще се увеличило с 50% и ще наброява между 10 и 10,5 милиарда души. 50% повече хора ще се нуждаят от 50% повече храна, 50% повече енергия и 50% повече ресурси. Някои от е, тези потребности ще трябва да бъдат задоволени от океаните, поради което натискът върху тях се увеличава. Проблемът е наболял и трябва да се справим с него. Океаните трябва да са в добро състояние, за да са здрави и хората. За целта е, са необходими научни изследвания не само фундаментални такива, но и изследвания насочени към намирането на решения. Трябва да има повече координация в областта на научните изследвания. Финансирането също трябва да е по-целенасочено. Европа трябва по-добре да управлява действията за спасяване на океаните в името на бъдещите поколения на планетата. Нека сега ви и провокирам. Винаги съм се питал защо има Европейска агенция за космоса, но не Европейска агенция за океаните, като се има предвид, че проблемът действително е наболял. Мнозина от изказалите се до тук казаха, че трябва да се справим с него. Би трябвало океаните да придобият повече видимост, Европейският съюз да работи също така по-активно за спасяването им. Well, thank you very much. We have now... Благодаря ви. С това приключихме изказванията в рамките на този кръг от разискванията. Благодаря на всички участници. Опитахме се да ви създадем колкото се може по-пълна представа за настоящото положение. Стана ясно, че трябва много сериозно да подходим към опазването на океаните. Мисля, че вече, мисля, че се справихме, дадохме ви доста пълна представа за положението, въпреки ограниченията ни във времето. Сега предавам штафетата на колегата Михан Солав Хенкел, заместник председател на Комисията ни по промишленост, и и енергетика. Той ще председателства следващия кръг от дискусиите, посветен на устойчивата синя економика. Hey, whoever you are, wherever you are, you can get involved and make sure everyone makes their voice heard.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 последната сесия под наслов Устойчива синя економика, която намалява натиска върху океаните. Госпожо Майснер, много ви благодаря за организирането на тази проява. Искам, както каза господин Херцли Гейом, много е важно океана да го запазим в добра форма. Той спомена за тази страхотна идея за Европейска агенция за океаните. Света знае повече за повърхността на Луната, отколкото за дъното на океаните и мисля, че това трябва да се промени. Искам да ви напомня, че последната сесия ще акцентира върху потенциала за растеж и заетост в силната економика, в... като се намалява натиска върху океаните. Както каза Хецлих, 50% от храните, от енергията, от ресурсите на бъдещето трябва да бъдат генерирани от океаните. Но искам да добавя, че много от държавите с излаз на океаните имат голям процент безработица. Така че за европейската комплексна морска политика е много важно да се гарантира последователност между всички сектори на сивата економика. Последователността между всички тези политики е с голямо предизвикателство. С намаляването на регулаторните бариери Европейския съюз същевременно и осигурява доста финансова подкрепа. Съм сигурен, че комисаря е засегнал този въпрос по-рано след обед. Помощта идва най-вече по линия на структурните фондове и програмите за научно-развойна дейност, най-вече фонда за регионално развитие и фонда за морско дело и рибарство крайбрежния и морския туризъм, аквакултурите, синята енергия, морските биотехнологии, добива на полезни изкопаеми на дъното на океаните, всички са засегнати от политиката и нормативната уредба на Европейския съюз. Тази сесия ще засегне няколко от тези въпроси. Искам да споделя и своите притеснения. Знаете, че Великобритания е била владетел на вълните десетилетия на лед. Искам да добавя, че е много важно Великобритания да остане като част от различните научни инициативи в сферата на океанографията и всичко свързано с темите, които ще обсъдим днес. А сега ще дам думата на Ема Наваро, заместник председател на Европейската инвестиционна банка за 4 минути. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да съм тук с вас. Искам да поздравя парламента и комисията за това, че ни дадоха възможност да проведем един необходим разговор за бъдещето на океаните. От тях зависи живота на Земята, както бе припомнено днес. Затова е много важно да обсъдим устойчивото използване на океаните и тяхното запазване. Днес ни бе напомнено, че океаните дават сериозен принос за световната економика и те са евентуален двигател на растежа, заетостта, иновациите и предлагат големи економически възможности за бъдеще. Ние знаем, че Океаните са важни за, спазването, за решаването на редица проблеми – продоволствената сигурност, осигуряването на енергия, природни ресурси и смягчаването на глобалното затопляне. Използването на пълния потенциал на океаните обаче би била възможност, ако се осигури тяхната сигурност и здраве. Днешното, техното здраве днес е много застрашено – Картината изобщо не е розова, е много притеснителна. Назрява момента за действие. Нуждаем се от отговорни, устойчиви подходи към економическото развитие на океаните. Трябва да направим, че най-големият проден ресурс на Земята да не бъде компрометиран и да е от полза за бъдещите поколения. В тази връзка програмата за устойчива синя економика е много важна и стъпките предприяти от комисията – и парламента за лансирането на тази програма могат да бъдат само приветствани. За ЕИБ насърчаването на устойчива сини економика е основен приоритет. Това е съвсем естествено, защото насърчаването на устойчивото развитие и програмата за борба с климатичните промени е в основата на нашата мисия. Ние имаме амбициозни климатични цели – всяка година предвиждаме поне 20% от своето финансиране за климатични мерки. Миналата година говорим за 16 милиарда евро. Ние също така сме поели ангажимент да осигурим и 100 милиарда долари за климатични проекти по цял свят. През годините ние сме били основен инвеститор в океанската економика – Мобилизираме и капитал в частния сектор за устойчиви проекти в Европа и извън нея. Добър пример е нашата водеща роля за развитието на Ocean Wind в Европа. Ние сме подкрепили поне две трети от основния капацитет. Инвестирали сме голяма сума през последните пет години и ще продължаваме да насърчаваме този разращащ се сектор. Опазването на бреговете е също област, която инвестираме. Ние подпомагаме и екологизацията на този сектор. Работим и по отстраняване на отпадъците в морската среда, една от основните заплахи за морските екосистеми. Ето защо миналата година, заедно с насърчителните банки на Франция и Германия, лансирахме инициативата за чисти океани. През следните 5 години ще осигурим 2 милиарда евро за проекти за намаляване на морските отпадъци, най-вече пластмасови изделия и за обработването на отпадни води. С това ще финансираме и проект за намаляване на замърсяването. Но синята економика не касае само паричния ресурс. Тя опира и до новаторството и премахването на пречки пред новите проекти. Ние работим по устраняването на пречките пред достъпа до частен капитал. За решаването на този проблем, заедно с комисията, сме разработили финансов инструмент за намаляване на риска по проекти и за набиране на частно финансиране. Това е много важно, защото науката, иновациите са много важни за отстраняване на сериозните проблеми пред които са изправени океаните. За да процъфтява устойчивата економика, трябва да увеличим финансирането. Финансовите потребности не могат да бъдат покрити само от публичния сектор. Имаме нужда от частно финансиране и това трябва да бъде учетено при инвестиционните решения. Едва тогава ще можем да осигурим устойчиви инвестиции в океаните. Постигането на устойчивост изисква спазването на принципите за устойчивата синя економика, една новаторска рамка за устойчиви финансови проекти, разработена заедно с WWF, Европейската комисия. Тази година ще има нова инициатива и под егитата на програмата за околна среда към ООН. Това е много важна стъпка. Това, което започна като един по-скромен ангажимент се превръща в златен стандарт за инвестиции и то устойчиви в синята економика, само че времето изтича и проблемите остават. Проблемите изискват многостранни действия, но и отделни действия от всички нас – в тази връзка днешното мероприятие предлага уникална възможност за обмен на идеи, за създаване на нови партньорства, за преодоляването на предизвикателствата. Мога да ви уверя, че ЕИБ е поела твърд ангажимент за насърчаване на устойчивата синя економика, за събирането на частни инвестиции, за да се увенчае с успех това всеобщо начинание. Благодаря. Благодаря госпожо Наваро. А сега господин Пьер Деозо, заместник е, главен директор на Генерална дирекция на Европейската комисия за вътрешния пазар, за промишлеността, предприемачеството и малки и средния бизнес. Господин Деозо, имате думата за 4 минути. Благодаря. Наистина заглавието на нашата дирекция, името на нашата дирекция е доста дълго, но може да бъде обобщено в няколко думи. Небе. Небе е първата дума. Небето, казваме ние, е границата, но това всъщност е чудесен инструмент за да наблюдаваме какво се случва на Земята. Европейската комисия и заедно с Европейската агенция за космически изследвания е разработил един чудесен инструмент за наблюдение Коперник. Той ни дава представа, като снима и предава снимки от различните части на света. От тази гледна точка океаните са част, много важна част от наблюденията, които извършваме с помощта на Коперник. И ние знаем, че Коперник е оценен като най-добрата система в света, дори от САЩ. Затова ние в Европа заедно сме успели да направим най-добрата система за наблюдение на Земята. Какво обаче правим с тези снимки, които получаваме от Коперник? Ние разработваме услуги, които включват и наблюдение над океаните. Разработили сме така наречените морски услуги, с които даваме прогнози за морето за климата и обща информация. Въз основа на данните от сателита ние можем да излезем с доклад и да представим информация за неща, като да речем топящи се ледници и така нататък. Това ни позволява да наблюдаваме всичко, което се случва в океана. Още един важен аспект от програмата Коперник е наблюдението над, морс... над моретата. Ние използваме този инструмент за наблюдение на всякаква дейност в океана, да речем морски съдове, плавателни съдове, какво правят те. Това обаче ни помага да забележим и случаите, в които имаме замърсяване и да действаме бързо. Още една важна функция на Куперник са така наречените спешни услуги. Например, в случай на наводнение, като това, което имаме в момента в Мозамбик, Куперник се активира, за да може да упражнява мониторинг върху ситуацията и да помага на хората на място. Това е много важна функция, която използваме, за съжаление, твърде често. Следващото е Диас. Какво е Диас? Коперник е най-голямият доставчик на данни в света. Всичките тези снимки, които ние предлагаме с помощта на Коперник, са със свободен достъп за всички. Но проблемът е следния. Данните са преклено много и дори да са безплатни, е трудно да бъдат обработени. За това какво направихме ние от страна на Европейската комисия? Решихме да платим на частни оператори, да ги помолим да създадат за нас електронни платформи, които да включват тези данни, така наречените облаци. Тези данни са отново безплатно на разположение на всички потребители. Идеята е всички да могат да гледат тези данни и съответно да разработват решения, услуги, възоснова на тези изображения. Ако не знаете какво да правите в, един дъждов, в една дъждовна вечер, можете да отидете на тази платформа и да видите какво се случва. Целта е да може данните да бъдат използваеми от всички в цял свят, включително и в Европа, и да се разработват системи и услуги, които ни позволяват да наблюдаваме Европейския съюз и океаните. Последната дума е Арктика. Защо арктически? Защото дори Коперник да е много важна програма, сега ние сме в процеса на преговори за многогодишната, в рамките на многогодишната финансова рамка на една нова програма, нова космическа програма. Ако получим подкрепата на държавите членки на съвета, искаме да използваме Коперник за наблюдение на ситуацията в Арктика, защото знаем, че това има значение в световен мащаб по отношение на климата и на океаните. Бихме искали да използваме сателити, за да можем да упражняваме мониторинг върху тази ситуация – искаме да развием мисия, която да е свързана с промените в климата и да проследява нещата по отношение на въглеродния диоксид. И отново, това може да се случи само с помощта на космически изследвания. Често се оплакваме, че Европа не е напред, но в лицето на Коперник ние имаме един чудесен инструмент, който може да ни помогне да решим проблемите на океаните. Благодаря ви. Uh, Благодаря, господин Дезо. Ако можете в едно изречение, когато говорите за програмата Коперник, оставаме с впечатлението, че вече имаме това, което каза господин Херцег. Но ако си говорим за една Европейска агенция за океаните, Както той каза, ние вече имаме Европейска космическа агенция, така че не виждам защо да не направим нещо подобно за океана, който е много важен. Добре, това го отбелязваме. Може би ще можем да използваме това обещание от страна на виж служител в комисията. Сега искам да дам думата на някои мои колеги от Европейския парламент – Давам думата на господин Барендика от Алде за 3 минути. Извинете, госпожа Барендика поправя се оратора в рамките на 3 минути. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря на нашите посетители. Вие сте тези, които дадохте възможност това да се случи, включително госпожа Мейснер. Стратегията, която разглеждаме днес е една от най- една от най-интересните развития на модела 2020. Той е свързан с съобщение на комисията от 2012 година и значително изменя начина по който гледам на взаимоотношенията си с океаните. Имаме различни дейности, диверсификация, използване на енергия от океаните. Всички тези неща се базират на принципа на устойчивост и също времено трябва да намаляваме натиска върху океаните. Освен това, трябва да се осигури економически и социален баланс в крайбрежните общности. Това трябва да бъде базирано на знания, планиране и наблюдение. Започваме с знанията. Трябва да имаме по-голяма устойчивост възоснова на изследвания, свързани с рибните запаси. Това ще бъде от изключително значение и по отношение на подобряване на търговските и риболовни флотили. Разглеждаме автономни варианти за навигация. Знанието е свързано и с корабостроенето, както и иновацията и създаването на нови продукти, които ще ни позволят да се справим и да превърнем някои заплахи като пластмасовото, замърсяването от пластмасови продукти в възможности. В момента се разработват техники за изчистване на замърсяването, което се натрупва в океаните. Освен това, информацията е от изключително значение на, за използването на един от най- устойчивите ресурси на океаните, енергията. Ние с гордо заявявам, сме един от лидерите по отношение на оползотворяване на електрическа енергия от приливите. През 2016 година 2,3 гигавата електричество успяхме да произведем, които се използваха в електрическата мрежа. Това е световен а, рекорд. Няма до този момент друго предприятие за оползотворяване на този вид енергия, което да е задминало този рекорд. Имаме и много турбини, които използват вятъра, така че това показва нашата отдаденост на използването на този вид енергия. Виждаме какво случва на Канарските острови, които са пример за подражание. Планирането е ключово трябва да разработим нови варианти, които да ни помогнат и накрая приключвам с наблюдението. Контрола, това ни позволява да контролираме и избягваме от тези практики, които се отдалечават от модела на устойчивост. Освен това, ни позволява непрекъснато да измерваме ефекта на новите политики, които разработваме. Затова тази конференция на високо ниво – е от изключително значение, за да можем отново да изградим добри отношения с морето. Казвам това като член на Европейския парламент, но и като член на една общност, която от години живее в синята економика. Знам какво означава устойчивостта. Тези от вас, които гледат крайбрежните региони, когато говорим за тяхната трансформация, те трябва да приемат, да поемат водеща роля, защото ние имаме стотици години опит в това да живеем близо и с океана. Трябва да се възползваме от възможността да изградим услуги в тези общности и да продължим да работим и да живеем с морето. Благодаря, благодаря ви много. Това, което иска да ни каже следващия колега е много по-ясно. Госпожа Гарсия от Социалисти и Демократи. Три минути имате. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Много интересни бяха дискусиите днес след обед. Бях помолена да се изкажа в рамките на този кръг от разискванията. Нека споделя с вас някои свои размисли, с които да дам тласък на дебата, надявам се. Синята економика не може да остане само идея. Преди години, когато започнахме да говорим за устойчивост, описвахме като устойчиво всичко – на всичко буквално се лепваше този етикет. Има риск синята економика също да се превърне в идея, която да обхваща какво ли не. Трябва да има поради това нещо, което да я откроява. Не можем да продължим да подхождаме така, както винаги сме подхождали – трябва да разглеждаме нещата от по-различна гледна точка, да въведем нови методи. Както каза госпожа Навар от Европейската инвестиционна банка, трябва да променим и начина по който насочваме инвестициите си. За стимулирането на синята економика са необходими както публични, така и частни инвестиции. Няма спор в това. Целите ни може да са същите като преди, но трябва да бъдат постигнати по по-различен начин. Трябва също така да сме наясно с това на къде насочваме инвестициите си, не само публичните, но и частните. Океаните разполагат с огромни ресурси, както и с огромен потенциал за насърчаване на заетостта и иновациите. Въпреки този огромен потенциал, трябва да отбележим, че чрез редица дейности се оказва много силен натиск върху океаните. Те се замърсяват, намалява се биологичното разнообразие, свидетели сме и на климатичните промени. Така че огромният потенциал на океаните може и да бъде ограничен. Затова трябва да променим начина си на работа. Ще се спра върху една конкретна тема, която бе подробно обсъдена днес след обед, а именно пластмасовите отпадъци. Бих добавила към тази тема и риболова. Общата политика в областта на рибарството опор доведе до значителни промени. В момента, според мен, те са недооценени може би защото има още много какво да се направи. Одобрихме плановете за управление на риболовните запаси като част от опор, например за западната част на Средиземноморието. Аз бях докладчик по темата. Одобрихме тези планове за Атлантическия океан, за Балтийско и Северно море. Има все още много какво да се направи, но продължаваме да работим, продължаваме да доусъвършенстваме системата, за да се преборим с свръхулова. За целта самите риболовни флоти правят големи жертви. Трябва да се очертаят принципите на устойчивата синя економика. Първо, за да се превърне тя в реалност, трябва да се гарантират участието и поемането на ангажименти от страна на всички действащи лица, имащи отношение към океаните. Нито едно действащо лице не бива да бъде изключено от този процес. Всички действащи лица трябва да поемат ангажименти и да участват. Това е решаващо значение – с оглед на вземането на решения за устойчивата синя економика. Второ, има нещо, което често използваме и което понякога води до противоречия. Трябва да използваме колкото се може по-добри, надежни научни анализи и научни консултации. Често се говори за това, но то не винаги се прави. Обикновено, когато констатациите на учените не отговарят на позициите им, хората много често ги пренебрегват. Това се прави нерядко тук в парламента. Трябва да можем да разчитаме на колкото се може по-добри научни анализи. На трето място, трябва да отчетем всички форми на устойчивостта. Тя може да бъде екологична, социална и економическа. Ако пренебрегнем един от тези три аспекта, то ще сгрешим. Всички те са важни с оглед на едно по-добро бъдеще от гледна точка на екологията, социалната сфера и економиката. Нито едно от тези три измерения не бива да бъде пренебрегвано. Синята економика ни предлага много възможности, но трябва да знаем как да работим, за да постигаме напредък по тях. Трябва да сме наясно с целите си. Ако искаме да се възползваме от синята економика като възможност, всички ще трябва да поемат някакъв ангажимент. Това исках да споделя днес с вас. Свидетели сме на огромни промени. Според мен, представеното днес предложение за създаването на Европейска агенция за океаните е чудесно, но трябва да го изложите пред съвета, тъй като именно той възнамерява да съкрати средствата по следващата многогодишна финансова рамка МЕРФЕРЕ. Изисква се от нас да постигаме повече цели, но с по-малко ресурси. А за създаването на една такава агенция ще са необходими ресурси. Въпреки това, идеята според мен е добра. Госпожа Изабел Тума, от името на социалистите и демократите. Три минути. Благодаря, господин председател. Ще говоря френски. Искам да кажа, че ако бях океан днес след обед, щях да се притесня малко. Бе описана мечтата за ново Елдорадо за инвеститорите. Бяха изтъкнати съвсем основателни причини, няма да се спирам на тях. Потенциала за възобновяемите енергийни източници, потенциала за роботиката, за преодоляване на хиляди метри дълбочина. Ще има плавателни съдове, които ще могат да се гмурнат надълбоко, да извлекат нефт и да се върнат обратно. Само, че не мисля, че по този начин трябва да се гледа само на проблема и, и моята позиция е съвсем основателна. Има добри и лоши причини, поради които се изкушаваме от тази силна економика. Имаме недостиг на природни ресурси, увеличаващо се население, глобализация, която расте с все по-големи темпове по отношение на превоза на стоки. От тук, според мен, и проистичат няколко императиви. На първо място да не преоткриваме морето. И за тази цел трябва да променим начина на използване и на експлоатация. Защо? Какво направихме на Земята? Извършихме непоправими грешки, прахосахме ресурси, извършихме престъпление срещу околната среда, прахосвахме и прахосвахме ли природни ресурси, които не могат да бъдат възстановени. И така трябва да се промени модела. Европейски съюз трябва да се присъедини към това, което каза Клара преди малко. Да осигури максимално устойчив риболов. За какво става въпрос? Става въпрос за оползотворяване на природни ресурси по устойчив начин. Никога да не се атакува основния капитал от тези природни ресурси, просто да се взима една малка част от тях. Така да се каже, лихвите да взимаме, а не главницата. Да се избегне отражението върху запасите, върху ресурсите, върху природните ресурси по принцип. За тази цел има нужда от много мерки, но две са основните. Данни за използването на ресурсите, Има много данни, които са налични и които се предоставят, както вече бе казано. И на второ място, полицейската функция. Контрола. Проверката е форма на доверие, както се казва и при производството, производството на богатства, използването на природни ресурси, контрола е от особено значение. В заключение искам да кажа, за да бъдем е, сериозни, и да разгледаме в дълбочина проблематиката, трябва да излезем извън чисто националните възгледи, да решим проблема с изключителните економически зони. Европейския съюз трябва да се даде сметка, че той е просто един остров, заобиколен от вода. Генерална дирекция морски въпроси се занимава, може би, само с рибарство. В парламента имаме комисия пак по рибарство и морски транспорт. транспорт. Така или иначе, няма да изброявам всичко, но е ясно, че не си даваме все още сметка, че ние сме една морска Европа. И в заключение, господин председател, Съвсем накратко за човечеството. Да не забравяме за него, връзката му с океаните. Да не забравяме и задължението и дълга да спасяваме хората бедстващи в морето, независими как, кои са те. Това е един вековен принцип, една вековна ценност. Благодаря.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 Искам да говоря пред вас по три теми. Първо ще ви разкажа какво представляват водораслите, какъв е проблема, свързан с здравето на океаните и каква може да бъде ролята на водораслите в разрешаване на този проблем. И така да видим какво е биомаса от водорасли. Има микроводорасли, които ги има в всички океани и водни басейни. Те работят с помощта на фотосинтезата. Нека да видим как изглеждат. Изглеждат ето така. Те са хиляда пъти по-малки от 1 мм. Има най-различни видове микроводорасли, има много различни имена. Срещат се в различни басейни. Ето това е един от най-често срещаните видове водорасли, който отговаря за 5% от фотосинтезата във всички океани. Сега нека да видим макро водораслите. Това са тези водорасли, които може да видите по бреговете. Ето някои от снимките. Те се срещат много често в Европа. Често се берат или събират от а, океаните и моретата. В а, Азия обикновено те се отглеждат, имат различни качества и могат а, да се използват за различни неща, включително за пречистване на вода или производство на полизахариди. Ето това е един вид водорасло, който в Португалия се, чещаш, се срещаше много често, но беше прекалено използван и сега почти а, спря да съществува. От него ни извличахме агар-агар. Сега нека да ви разпозная с това какъв е проблема по отношение на здравето на океаните, свързан с неустойчивото им експлуатиране. Можем да видим, че има два основни проблема. Първият е свързан с замърсяването, а вторият е с прекомерното изчерпване на, зимни, на рибните запаси или прекаления улов. Това е свързано с изменения в климата – и води до много проблеми в океана. Бяха споменати и пластмасовите отпадъци и разбира се прекомерния улов на риба. Според мен пластмасата е един от основните проблеми, с който се сблъскваме сега. Не става въпрос за големите пластмасови отпадъци, а за микропластмасовите отпадъци. Те не са само от деградацията на самите пластмасови отпадъци, но се появяват и при пране на дрехи, които не са с състав памук. Всеки път, когато водата от прането отива в пречиствателната система в канализацията, много микрочастици пластмаса стигат до океаните. Това са между 6 и 9 тона, милиона тона. Всяка такава частица отнема хиляди години, за да бъде за да се разгради напълно. Няма как да ги извадим от океана. Те стигат до похранителната верига и до нас с помощта на морски дарове и риба. Нека обаче да погледнем по-положително нещата, да видим с какво могат да допринесат водорастите. Има два основни проблема в океаните. Първият е какво слагаме в океаните и второ какво вадим от океаните. Вътре пускаме всякакви химически замърсители. Ние се, имаме и прекален улов, не само на риби, но и също така на бозайници, като китове и делфини, както и на черупкови, като да речем скариди за да започнем с превенцията. Най-важното е не само да почистим, но и да спрем замърсяването с помощта на превенция. Това е свързано и с кръговата економика, въглеродната економика, пластмасовата економика, да има изключително тежко данъчно облагане за всичко, което вреди на океаните. След това един поток на информация. За мен това е най-важното, защото ако гражданите не знаят какво се случва, те няма да упражнят натиск върху политиците, а политиците няма да си свършат работата. И накрая, много е важно да имаме балансиран на експлоатация на океаните. Без такава експлоатация не можем да ги защитим. А какво могат да направят водораслите във връзка с тази тема? Четири неща. Първо, първите две неща, които могат да направят водораслите е да заменят фуража в аквакултурите. Използваме 7 милиона тона рибно брашно и е, рибно масло. И всъщност всички тези протеини и масла могат да бъдат заменени от страна на водораслите. И ако може да се замени фуража за риби с водорасли, то тогава ще използваме по-малко риби за неговото е, приготвяне. Освен това, водораслите могат да се използват и по много различни други начини. В следващия слайд ще ви ги покажа. Водораслите могат да се използват и за биоподпомагане, т.е може да пренася бактерии, които да разграждат пластмасовите отпадъци. След това контролирано наторяване в а, или извинявайте, контролирано облагородяване на океаните в зоните, в които нямаме кислород, което може да ни помогне да се справим с климатичните промени. Накрая стигаме до 8 приложения на микро и макро водораслите, храна, фураж, козметика, различни торове. Това са области, в които Европа има челно място. Има много научно-изследователски проекти във всички тези области в Европа. Това беше всичко от мен. Благодаря ви. Thank you. And now... Благодаря. Естерасин. директор на а, политическия офис на Фонда за дивата природа в Европа. Благодаря ви за това, че организирате тази конференция. Аз съм тук като представител на организацията ни, която помага за създаването на принципите на устойчивата синя економика. Някои казаха, че синята економика, океанската економика, изглежда като Елдорадо и наистина така е. 23 2,5 трилиона долара. Можем да споменем и другите ползи кислорода, храната, но също и ролята на буфер по отношение на климатичните промени, тъй като естествено поглъща въглеродния диоксид. Очаквам до 2030 година да имаме двойно увеличаване на тази економика и тя ще обхване много различни области. Но аз съм една част от организация в Световния фонд за дивата природа, който се грижи за здравето на природата, а показателите по отношение на здравето на океаните наистина не са добри. От около една трета от рибните запаси са обект на прекомерен улов. все по-бързо изчезват местата, в които могат да, да се размножават рибите. И това се случва много по-бързо, отколкото темповете, с които изчезват тропическите гори. Имаме проблем и с подкиселяване на по-студените води. Виждаме, че имаме географска миграция на видове. Още нещо, една тема, която е много близка до нашата организация, е избелването на кораловите рифове. Пред няколко години бяхме свидетели на едно такова опустошаващо събитие. Почти половината от кораловите рифове загубихме и ако продължават нещата да се случват по същия начин, ще загубим всичко до 2050 година. Не става въпрос просто за това, че един красив вид ще изчезне, ще изчезне и поминъка на хората, които зависят от тях за своята прехрана. Ако океана е здрав, то той ще ни помогне да постигнем всичките цели за устойчиво развитие, всичките 17 от тях. Нека да се върнем към това, което каза преждеговорившия. Това, което искаме да видим като растеж, зависи изцяло от това да сме устойчиви и да видим какви услуги можем да предоставим. Съвсем просто, не трябва да говорим за амбицията си за син растеж, а трябва да говорим за това, че е необходимо да сведем до минимум риска и да дадем възможност на океаните да бъдат устойчиви. Много от тези екосистеми, преди ние въобще да мислим как можем да ги експлуатираме, трябва да отчетем ограниченията на природата, защото имаме една планета и това изисква огромни инвестиции, защото това е един природен капитал, който в момента е под заплаха и той е част от общото предложение. В момента се намираме на сериозен кръстопът. От една страна, гражданите все повече и повече искат да имат действия. От друга страна, имаме и съответните политики. Европейския съюз е начело. Ние имаме доста законодателни инструменти за устойчива синя економика. Сега трябва да ги приложим на практика. Искам да подчертая три неща, свързани с Европейския съюз. Първо целта за обща политика за рибарството да имаме устойчив риболов до 2020 година, но също така и стратегията за устойчиво развитие, която иска да имаме здрави океани до 2020 година. След това имаме биологичното разнообразие, цел 11, поне 10% от ценните крайбрежни и морски зони трябва да бъдат защитени. Така че в момента ви отправям един апел за действие. През 2020 година ще видим до къде сме стигнали по много от международните споразумения. Споразумението от Париж, споразумението за биоразнообразие и за това искаме да имаме една нова сделка по отношение на природата, която е важна и за хората, и която разглежда природата и биоразнообразието като нещо централно. Имам три послания към Европейския съюз. Ще завърша с това. Първо, устойчиви инвестиции и развитие на синята економика. Второ, застанете и защете своята работа и тук, и извън Европейския съюз – от гледна точка на кръговата економика и накрая да запазим устойчивостта на нашите океани на време за постигане на цета от 2020 година. Благодаря. Благодаря ви за това, че се съобразихте с времето. Ще помоля следващия колега за да се изкаже в рамките на 5 минути. Good morning or good afternoon, rather. Благодаря, доктор Хенкел. Добър ден на всички, уважаеми госпожи и господа комисари, уважаеми еври, евродепутати. Нашата асоциация работи в областта на енергията от океаните, което е видно и от името им. Надявам се, че следващите диапозитиви ще ви изяснят какво се има предвид с енергия от океаните. Може би си задавате въпроса, гледайки тази снимка, защо се нуждаем от енергията на океаните. Този въпрос, според мен, има два отговора. От една страна нуждаем се от нея в името на климата и от друга страна в името на развитието на промишлеността. До 2050 година не можем да изгорим нито капка газ и нито едно парче въглища, за да произвеждаме електричество. Ще трябва да използваме възобновяеми източници. Ако погледнете сценариите на комисията, то ще видите, че трябва много широко да се използват ВЕИ до 2050 година. За целта ще трябва да се възползваме от всички налични технологии, като енергийна ефективност, съхраняване, както и енергията на приливите и отливите. Приливите и отливите, и отливите могат да се използват за произвеждане на електричество в моменти различни от тези, когато се произвежда електричество от слънчева енергия. Надяваме се до 2050 около 10% от настоящото потребление на електроенергия да се задоволява от енергия от приливите и отливите, т.е. от океаните. На второ място ще се спра върху развитието на промишлеността. Енергията от океаните изисква и инвестиции, води също до инвестиции и до ползи за промишлеността. Пример за това са държави като Дания и Германия. Те се възползваха от предимствата на световния пазар. Бихме искали същото да се случи и във всички страни с излъз на море и океан в Европа. До 2050 година в Европа могат да бъдат разкрити 400 000 нови работни места. Постигнахме много успехи при намаляването на разходите за производство. Не често, не рядко цената се изтъква като аргумент, но успяхме да сведем разходите Енергията от океаните се използва в редица промишлени отрасли, като циментопроизводство, производство на електрокабели и други. Зеленият растеж е нещо, на което вече сме свидетели в областта на слънчевата енергия. Ще трябва и синята енергия, тази от океаните, да допринесе за зеления растеж. Първоначално проучванията за енергията от океаните показаха, че има много ограничен, почти никакъв ефект върху околната среда от производството на такава енергия. Използвайки енергията на приливите и отливите, можем да работим в области, където има много силно течение. Там, където има силно течение, дъното на морето е скалисто и няма почти никакво биологично разнообразие. Тоест няма да има ефект върху околната среда. Освен това и съоръженията, които се използват, най-вече под формата на котви, не оказват въздействие върху морската околна среда. колкото повече се увеличава инсталираната мощност, толкова повече трябва и да обръщаме внимание на някои застрашени морски видове, като морските бозайници. Обръщаме по-специално внимание на тюлените, например. До сега не сме били свидетели на каквито и да било сблъсъци. Синята економика е новият източник на зелен растеж. Тя е от полза както за околната среда, така и за економиката. Въпросът е как да установим устойчив модел. Изказалата се преди мен отправи призив към частния сектор да инвестира но за целта са необходими две предварителни условия, а именно видимост на пазара и възвръщаемост на инвестициите. Днес искам да ви благодаря и да ви призова към действие. Благодаря първо на комисар Вела и на цялата Европейска комисия за изминалите пет години, през които наистина ни предоставяхте много по-голяма политическа и економическа подкрепа. Без тази подкрепа някои от технологиите, които виждате на тези диапозитиви, нямаше да се използват към момента. Както каза комисар Вела, ни бе предоставено значително финансиране по Хоризонт 2020. Някои от съоръженията, които виждате тук, са финансирани по тази програма. Благодаря още веднъж на комисар Вела. Призовавам към действия пък държавите членки. Получихме широка подкрепа от страната на баските. Например, на национално равнище трябва да има видимост на пазара. Необходима е също така и възвръщаемост на инвестициите за инвеститорите. Инвеститорите в условията на капитализъм не биха инвестирали без да са на лице тези две условия. Ако сте депутат, моля, запознайте се с стратегията за енергетиката на страната си членка. Предвидете и произвеждане на енергия от океаните ако не по идеологически, то поне по чисто економически причини. Благодаря ви. Ако искате да узнаете нещо повече за енергията от океаните, можете да посетите сайта ни. Надявам се, че през идните десетилетия синият растеж ще се превърне в реалност. Благодаря. I would like uh, the last speaker to take the floor, Mr. Christoph Tütgat. Господин Кристоф Титгак Последен изказващ се, генерален секретар на АСИ Европа. You, Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, госпожо Майснер, дами и господа. Добър вечер. Първо искам да благодаря на организаторите на тази конференция, че поканиха си Европа. За тези от вас, които не я познават, това е организация, която представлява интересите на корабостроителниците и производителите на морско оборудване в Европа. Ние обединяваме над 28 000 дружества в Европейския съюз и ние представляваме сектора на европейските морски технологии. Какво прави нашата организация на конференция, посветена на океаните? Накратко ще ви обясня. Нашата основна дейност е изграждане, поддръжка, ремонт и оборудване на сложни корабни и офшорни платформи. Ние имаме водеща позиция в това отношение в Европа, с което много се гордеем, но ние правим и крачка по-далеч. Ние разглеждаме въпроса за инфраструктурите и технологиите, които са вместими с дейности по синия растеж. Например, круизните кораби са също много важна дейност от синия растеж. И така, нашият е, сектор е в основата на океаните и моретата и иска да даде своя принос за една устойчива сини економика и да намали натиска върху океаните. Ние не сме сами, работим заедно с колегите, които работят по плаващи технологични платформи. Тези колеги имат е, нова програма за стратегически научни изследвания, които обхващат не само корабоплаването, но и логистиката и дейности свързани с синия растеж. На първо място водния транспорт, корабоплаването във вътрешни басейни и морски басейни. Ние искаме чист вид транспорт тук. Как искаме да постигнем това? До 2300 година искаме да се изграждат нови кораби за морепоплаване или плаване в вътрешни пътища с нулеви емисии. И до 2050 година смятаме, че всеки един вид кораб моретата или по вътрешните водни пътища може да е с нулеви емисии. Тук говорим за намаляване не само на емисиите във въздуха, парниковите газове, но и намаляване на замърсяването на водите и шумовото замърсяване. В това отношение нашия сектор иска да надхвърли целите, които се обсъждат в контекста на Международната морска организация в Лондон. Освен екологизация и по чест воден транспорт, Ние разглеждаме и други теми, като енергията, за която спомена и колегата. Но ще се спра на следващите два аспекта. Да задълбочим разбирането и защита на океаните, моретата и вътрешните водни пътища. В 2300 година в Европа трябва да има пълна комплексна система за наблюдение на моретата и вътрешните водни пътища, която предоставя пълен поглед върху екологичното отражение на всяка една водна операция, включително и тези в дълбоко море. Тази система трябва да позволи на ЕСА да извършва сериозни операции по отстраняване на пластмасови отпадъци. Също така, до 2030 година искаме да разработим много функционални модулни системи, за защита и подпомагане на офшорните работници, да им позволят добри условия на работа и живот в морето и да им предоставят и някакви занимания за развлечение. Целта ни е в Европа да бъде изготвен първия плаващ остров за широкомащабни промишлени и развлекателни дейности – до 2050 година. За тази цел трябва да бъдат изпълнени няколко условия. На първо място, както казаха вече колегите, има нужда от сериозни инвестиции в научно-развойна дейност и иновации в контекста на Хоризонт Европа, но извън тази програма. Днес сектор на морски технологии вече инвестира около 10% от годишния си оборот в научно-развойна дейност и в това отношение взема водеща позиция в промишлените научно-развойни дейности. Но ако искаме да използваме пълния потенциал на сидния растеж и ако искаме морския и водния транспорт да станат чисти и екологосообразни, има нужда повече инвестиции в научно-развойна дейност. На второ място, въвеждане на нови технологии и нови понятия трябва да е обезпечено със съответната политика и нормативна уредба. Това е много важно в европейския контекст най-вече, защото то може да ни помогне да бъдем новатори. А новаторството в европейски контекст означава и запазване на глобалната конкурентоспособност. На трето място има ясна необходимост и нужда сектора да получава по-лесно достъп до средства за финансиране от Европейския съюз, най-вече за инвестиции, свързани с сериозна степен на риск, иноваторски продукти, включително новаторски кораби и платформи за дейности, свързани с синия растеж. На четвърто място, ние трябва да разчитаме на наемането на мотивирана и квалифицирана работна ръка, която да може да работи и да разработва новаторски технологии, да се адаптира в бързо променящия свят на техниката. И не на последно място за морски сектор в Европа има нужда от отделна стратегия за сектора, която ни позволи да запазим конкурентоспособността си в глобален план в сложния сектор на корабостроението и произвеждането на морско оборудване. Ние трябва да изпреварим нашите конкуренти в глобален план по отношение на новаторството, което ще е от полза за сектора, за всички в, сект... в които имат някаква връзка с нашия сектор и за синия растеж. Сините океани са много важни за корабостроителите и производителите на морско оборудване в Европа. Те са много важни за бъдещите поколения, за планетата и ние искаме да поемем своя дял от отговорността в това отношение. Благодаря. Благодаря ви, господин Титкат. С това приключва третата сесия, която е последна. Знам, че някои имаха желание да задават въпроси, но няма да имаме такава възможност, доколкото разбрах, защото след малко вече няма да има осигурен превод. Разбира се, трябва да предвидим и заключителна част на конференцията, така че ви моля да проявите разбиране. ladies and gentlemen... И така, дами и господа, все още има хора, които останаха в залата, което е чудесно. Не се притеснявайте, няма да има още един дълъг панел. Сега започваме с заключителната част. Ще дам думата на комисар Вела след което аз ще благодаря на всички. Така че първо господин комисаря ще се изкаже. Благодаря ти, Гезине. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ви за този много интересен след обед. Беше наистина много окоръжаващо да видим, че какви ли да са нашите предложения или политически виждания, ние сме съгласни – за едно нещо. Без силни координирани действия по отношение на океаните, нашите климат, економика, сигурност и дори самите ни животи са застрашени. През последните няколко години Европейския съюз подходи много амбициозно към намаляване на пластмасовите отпадъци, защитаване на морската среда, борба с незаконния риболов, подкрепа на синята економика и подпомагане на научните изследвания в областта на океаните. Въпреки това, пред нас има още много големи предизвикателства. Системите в океаните са сложни и под натиска на различни феномени, като например замърсяване, промени в климата, ще продължат да бъдат повлиявани Както беше споменато, натискът върху океанските екосистеми ще продължи да се увеличава. Комисията наистина е ангажирана с тази тема и с подкрепата на бъдещи дейности. Независимо дали става въпрос в, за развитието на бъдещата програма Хоризонт или под формата на нашия фонд за рибарство и морско дело след 2020 година, както и с помощта на инструментите за финансиране. Европейския съюз също така има ангажимент да бъде активен играч на международната сцена във връзка с програмата на ООН за устойчиво, за устойчиво развитие – имаме отново за цел да защитим биоразнообразието в моретата. Това изисква всички ние да работим в тясно сътрудничество. Ето за това заедно с моята колега Федерика Могерини ние създаваме форум на заинтересованите страни, на който ще съберем експерти, гражданско общество, и тези, които взимат политическите решения, за да можем заедно да обсъдим предизвикателствата, свързани с управлението на моретата и океаните и да се споразумеем за общи действия. Това ще бъде още една стъпка в нашите действия за по-интегриран подход по отношение на европейските и световни океани. Също така бихме могли да поговорим и за една комисия, която да се занимава с въпросите свързани с океаните в рамките на следващия Европейски парламент при всички положения. Ясно е какво ще правим от тук нататък. Ние ще продължим да работим. Вярвам, че вие ще продължите да го направите и всички ние ще работим заедно за по-добри и по-сини океани. Благодаря. Благодаря ти, Гезине. Благодаря, комисар Вела. Наистина оценявам това, че останахте съвсем до края. Знам, че и аз останах до края, но това е конференция, която аз исках да организирам толкова дълго време. Вие също времено като комисар имате много задължения, а успяхте да останете с нас. И всички наистина могат да видят, че имате сериозни намерения. Знам, че е така. Имате сериозни намерения да защитите в максимална степен океана и да продължите да работите по тази тема. Ще кажа нещо. Някои се беше почудил във връзка с пластмасовата капачка на моята бутилка. Дълго време работехме с пластмасови бутилки. Ние обаче решихме да работим с многократни бутилки от стъкло. Да, наистина капачката е пластмасова, но може да се използва многократно. И ето, това е начина по който можем да помислим, по какъв начин можем да спрем да използваме тези еднократни пластмасови продукти. Аз съм наистина много доволна за това, че успяхме да организираме тази конференция. Хиляда човека се регистрираха. Аз бих искала те да са 1 милион. 1 милион да са хората, които са наясно с проблемите на океаните, но и това е едно добро начало, разбира се. Европейска агенция за океаните е една чудесна идея. Това е нещо, което трябва да обмислим може би не само Генерална дирекция Маре, но и една такава агенция. И сега с удоволствие благодаря на всички. Благодаря на всички, които дойдоха и посетиха тази конференция, защото без вас нямаше как да организираме тази конференция. Благодаря и на всичките лектори, колегите от Европейския парламент. До този момент не съм виждала конференция, на която присъства толкова много хора. Има ли нещо, което трябва да не забравям, ние бяхме много успешни и това трябва да се повтори. Благодаря на кабинета на господин Таяни, на службата на Европейския парламент. Искам да благодаря и на генерална дирекция Маре, Рамон Ван Банемер и Алесандър Ламот. Те и двамата бяха много заети. Искам отново да спомена в своето представяне в началото забравих да спомена една дирекция. Всъщност забравих да спомена, че имаме представители и на Генерална дирекция околна среда. Разбира се, те също участваха и накрая, но не по важност. Мисля, че всички, които са тук, обичат океана. За мен наистина е много важно да знам, че защитаваме океана. Океана е само един, имаме само една планета, затова трябва да защитим океаните. А аз знам, че хората защитават онова, което обичат. Така че всички ние трябва да излезем от тази зала и да се опитаме да накараме хората да заобичат възможно най-много океана. Това е моето послание за деня. Благодаря ви, че дойдохте. Пожелавам ви лек път на обратно и надявам се ще се видим скоро.